Bene. Allora, mi dispiace, siamo uh, un po' ancora in attesa di altri colleghi meno puntuali. Добро утро. Извинявам, че започваме с закъснение, но изчаквахме да дойдат и други колеги, независимо колко сме точни. Трябва да отчитаме, че всяка минута се брои. Искам да приветствам господин Алцелек. Мисля, че заради него би трябвало да започнем на време. Първата точка от дневния ред е, е размяна на мнения за Западна Сахара. С акцент върху събитията, които на... настъпиха неодавна. Делегация за, от страните от Магреб Председателя на тази делегация, господин Панцери, е наш гост. Както знаете, министъра на външните работи на Марокко също ще говори по тази тема малко по-късно днес на заседанието между 11 и 11.45. Господин Салех, радваме се, че вие имахте възможността да присъствате на днешното ни заседание, за да имаме размяна на мнения. Както знаете, миналата, седми... миналата сесия в Страсбург, миналата седмица, Европейския парламент прие резолюция за Западна Сахара и затова се радваме, че имаме възможност да обсъдим последните събития в Западна Сахара сега, което ще позволи на всички заинтересовани Марокко, както и вашата организация и на колегите да споделят своите мнения. Действително, разполагаме с много малко време, но знае, че вие сте много ефективен в общуването. Това знам от е, срещи с вас е, и съм уверен, че за минутите, които са ви е, отделени, ще можете да ни кажете много неща. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добро утро. Аз ще говоря на испански. и ще бъде превеждан на английски. Текста не е разпространен, за съжаление. За мен е голяма чест, господин председател, че имам възможността да говоря пред а, вашата комисия. От 1991 имаме примирие, хората на Западна Сахара в Марокко живеят в климат на страха. След драконовските мерки, които бяха предприяти от мароканските сили в столицата на Западна Сахара. Но аз идвам пред вашата комисия, за да изразя моята надежда че последните събития в Западна Сахара ще бъдат повратен момент в историята на моята страна и начало на сериозен ангажимент от страна на Европейския съюз за постигането на демократично решение. Това ще позволи на хората от Западна Сахара да определят собствената си съдба и това ще бъде процес на самоопределение на нашия народ в сходство с това, което се случи в Източен Тимур и Намибия. Това ще отговаря и на правата, които са предвидени в международното право. Господин председателю, благодаря на вас, на всички членове на вашата комисия. Зная, че вие знаете фактите. Западна Сахара е последната колония в Африка. Тя е в списъка на ООН на територии, които не са автономни. Това е от 1963 година така. Има липса на спазване на правата. Има потребност от процес на самоопределение, за да могат хората от Западна Сахара демократично да се произнесат. Има претенции от страна на Марокко върху територията на Западна Сахара. През 1991 година съвета за сигурност на ООН одобри мирен план, който беше договорен с Марокко и фронта Полисарио, където е, се предвижда прекратяване на огъня и референдум за самоопределение на хората от Западна Сахара. <clears throat> Този референдум трябваше да се проведе през 1992 година, но повече от 10 години по-късно този референдум все още не се е състоял мароканците създават непрекъснато пречки пред провеждането на референдума. Проблемът в този случай не се отнася до това, че не могат да се изготвят списъците на избирателите, както твърди Марокко, а Джеймс Бейкър беше първоначално представителя на ОНЕ за Западна Сахара – и той заяви пред канала на ООН, че колкото по-се доближаваме, толкова повече мароканците се изнервят от това, че могат да не спечелят този референдум. Мароканците вярват в някаква фикция, че с течение на времето международната общност ще приеме незаконната окупация, но а, статуквото, както стана ясно от трагедията в Лаун, показа, че няма страна в света, която да признава мароканския суверенитет върху Западна Сахара. Западна Сахара е първоначален е, е, страна основател на Африканския съюз, а Марокко не. Европейският парламент, приемайки своята резолюция на 25 ноември относно положението на Западна Сахара, показа, че е демократичната съвест на Европейския съюз. Искаме да се възползваме от тази възможност, за да призовем вашата демократична институция да започне една нова а, глава след а, 35 дълги години, един процес, а, който да доведе до мирен и проспериращ Магреб, което е нещо важно и за Европейския съюз. За това, както беше обещано преди повече от 20 години на Западна Сахара, трябва да се даде възможност на самоопределение, за да се реализира тази визия. Днесната среща е свързана с вашето желание да проверите какво точно се случи в лагера в града Елаюн в началото на месец ноември. Защо се случи всичко това? Искам да хвърля светлина върху тези въпроси. От началото на октомври на тази година много семейства от а, Западна Сахара започнаха да напуснах столицата Елаюн и се установиха в голям лагер извън града. Причината за това мирно действие а, се дължи на отчаянието, което те изпитват предвид на економическото им положение, на дискриминацията, на която са подложени политическата им маргинализация от мароканския режим. мароканския режим се отнася към хората на Западна Сахара като хора от втора категория в собствената им страна. И това отчаяние се натрупва вече от години. Много от тези хора са разделени от семействата си. Большинството от тях живеят в бежански лагери в Тенду, в югозападната част на Алжир. Има около 8000 палатки в лагера, между 2, около 26 000 души са а, били установени в този а, мирен а, лагер. Но всичко това засили присъствието на силите за сигурност на Марокко около лагера бяха наложени ограничения от мароканските сили беше изключено всякакво външно присъствие вътре и около лагера. Беше, не беше допуснат достъп до този лагер, което е в нарушение на мандата и официалните споразумения, подписани между ООН и и Марокко. Мароканските сили убиха едно 14 годишно момче от Западна Сахара, което доведе до бързо засилване на напрежението. Марокко използваше на вечерието на третия кръг на неформалните преговори между Марокко и фронта Полисарио под егидата на ООН, за да принуди разрушаването на този а, лагер рано сутринта на 8 ноември. Знаете, че беше много трудно да се получи надежна информация поради сериозното ограничение на движението, наложено от мароканските сили около лагера. Не само на ОНЕ, но и също на дипломати от чужди посолства – на чуждестранни представители, на различни представители на парламента, на представители на неправителствените организации, на всички, които са искали да а, получат достъп до региона. Освен това, германски, френски, испански, шведски а, депутати не са допуснати също до лагера. Това е неприемливо и поставя под въпрос твърденията на Марокко, че нямат нищо за криене. Всичко това показва, че мароканците използват е, и истински а, муниции. Те можеха да предизвикат загуба на живота на много хора. Много хора а, бяха арестувани, много още а, бя, се безследно изчезнали. А, има доста съобщения за хора, които са подложени на побой, на изтезания, както и на задържането на демонстранти от Западна Сахара след а, разрушаването на лагера. Имало е доста убийства. Хората в Алаюн също продължават да са подложени на нападения от мароканския режим, който се опитва да скрие тези зверства от очите на международната общност. Господин председател, уважаеми депутати, този народ е пренебрегван от години. Марокко не отстъпва от години това довежда до сериозно положение в региона. Европейският съюз има сериозна отговорност. Испания се опитва да се измие ръцете от отговорност като бивша колониална сила. Същото се отнася и за Франция, която работи от името на Марокко в съвета за сигурност на ОНЕ за да не допусне започването на всякакви сериозни преговори. Европейския съюз а, има в ръцете си една възможност а, още а, днес да се постави началото на една нова стратегия. На първо място трябва да гарантираме, че Марокко ще позволи на ОНЕ да организира референдума и да се сложи край край на сегашното положение, да се даде право на самоопределение, така както беше решено през 1991 година. Трябва да не се допусне Франция да защитава Марокко, да има по-силна роля на ООН в упражняването на контрол върху това, което се случва. ООН трябва също да следи как се спазват правата на човека. В момента нито една умиротворителна а, сила, а, в която и част на света а, няма так, а, липса на такъв механизъм а, за а, в хуманитарната област, само това се отнася за региона на Западна Сахара. Има подписано споразумение в рибарството между Европейския съюз и Марокко. Европейски риболовни кораби могат сега да извършват риболов в водите на Западна Сахара. Ако Европейския съюз иска да поднови това споразумение, което <clears throat> изтича през февруари 2011, вашия парламент трябва да действа в защита на правото, да действа като съвест на Европейския съюз. Тези ресурси принадлежат на хората на Западна Сахара и Марокко няма правни основания да експлоатира териториалните води, да ги използва в отношенията си с трета страна. Ние също трябва да можем да извличаме полза от нашите природни ресурси. Уважаеми депутати, както нашия представител каза в ООН, след нападенията от 15 ноември от страна на Марокко, Ние вече сме стигнали до точката, от която няма връщане назад. Всичко трябва да се промени от сега нататък. Европейския парламент видя възможностите, въпреки натиска, на който беше подложен и опитите миналата седмица да бъде отклонено вашето внимание. Вие казахте ясно на целия свят, че сте сериозно обезпокоени за това, което е направил Кралство Марокко в Западна Сахара. Надяваме се, че следващата стъпка ще бъде по-интелигентна политика на Европейския съюз с акцент върху спазване на международното право и правата на човека. Подобна политика ще допринесе за това да се окаже влияние на, върху основните играчи в този конфликт. Всеки напредък в тази област за статута на трябва да отчита спазването на правата на човека и правото им на самоопределение. Споразумението трябва също да отчита, че справедливо решение за Западна Сахара ще бъде в полза на един стабилен, мирен Магреб, който е в съзвучие с желанието на Европейския съюз да има сигурност в тази част на света. Ние искаме да работим с вас като конструктивен участник е, в е, създаването на една по-положителна регионална архитектура. Господин председател, уважаеми депутати, благодаря ви отново за тази възможност. Имах възможност да се изкажа пред вашата комисия и съм готов да отговоря на ваши коментари и въпроси. Разполагаме с документация, която е на ваше разположение. Благодаря на господин Алсалек. Онореволе Салафранка пер 2 минути. Господин Салафранка за 2 минути. Благодаря. На първо място искам да приветствам а, представителите на фронта по Ласарио. Те са тук сред нас тази сутрин. Изправени сме пред един конфликт, който тече вече над 35 години. Има пълно нарушаване на международното право. Това е съвсем ясно и е заявено в... Много, извиняваме се, резолюции за, на съвета сигурност на ОНЕ. Ще задам много въпроси, когато се появи външния министр на Марокко, но първо искам да ви попитам за резолюцията, прията от нас, от Европейския парламент. Марокканските власти заявиха, че тя е много прибързана, несправедлива и взема страна. В пресата от най-различни страни се говори за нарушение на правата на човека и тяхното незачитане. Вие заявихте, че най-вероятно наскоро пак е имало убийства. Бих искал да получа по-конкретни данни, когато говорим за броя на безследно изчезналите, когато говорим за хората, които са задържани или са хвърлени в затвора. Искам да зная точно а, колко човека според вас, за колко човека става дума. А, трябва да ви кажа, че а, говорихте за мандата на О, не, той трябва да бъде разширен, за да могат да наблюдават те а, какво се случва. Имат разрешението на съвет със сигурност на Оне. а, но какво става с а, преговорите, които стават а, с тези преговори? Сала Франка, онореволе Янец, пер 2 минути. Eh, благодаря, господин председателю. Каза господин Ванец. Искам да приветствам представителите на фронта Полесарио и да ви благодаря за информацията, която предоставихте. Фактът, че Европейски парламент ви кани тук на едно такова заседание, за да може да ни дадете информация за това, което се случва, според мен е забележителен. Господин Салафранка преди мен заяви, че това е един диспут, който вече тече 35 години и е много трудно човек да го погледне и хладнокръвно, пък и обективно след толкова време. Трудно е да разделим а, реалното от измислицата. La dictadura... Но искам да кажа нещо, което а, е задължително. В края на диктата на Франко, когато той се разболя, имаше един а, марш в Марокко, марша на зелените, който беше успешен. И идеята му беше да се принуди Испания да даде право на собствена администрация на Западна Сахара. Та от тогава насетне Испания вече не можеше да оказва влияние върху вземането на решение или самоопределянето на Западна Сахара. Единственото, което Испания можеше да направи, пък и правеше, с демократичните си правителства след Франко и отляво и отдясно, беше да подкрепя процеса на деколонизация а, с мандата на ОНЕ. Ние ще продължим да го правим. Казахте, че сте за това да има един стабилен и проспериращ Магреб. Това, което ни притеснява обаче е съдбата на сарауите. Eh, lo segundo, el segundo efecto Но отрицателното въздействие на конфликта, и приключвам, господин председателю, е свързано с нестабилността също така в Магреб и конфликта между Марокко и Алжир. Алжир е важен играч, но никога не го споменаваме в тези дебати. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Моля ви, спазвайте времето, което ви е отделено. Господин Вайгел. председник, хвала вам да сте омогочили днешно изменявам мнен. Мислим... Господин председател, благодаря ви много, че организирахте днес тази обмяна на мнения. Надявам се това да допринесе за успокояване на по-нататъчния дебат, защото дебат за разрешаване на този проблем ще бъде необходим. Резолюцията, която приехме, бе приета от нас не само заради инцидентите в Западна Сахара. Тук става дума също така за едно признание на проблемите от този парламент – признаване на един открит, неразрешен проблем, спрямо който не можем да мълчим. Международното право не е спазвано, резолюцията на съвета за сигурност не се спазва там, не се спазват и човешки. И затова съм изненадан от реакцията на Марокко. Особено много съм изненадан поради реакцията която доведе до демонстрации в Марокко, е, по-конкретно срещу нашия документ. Това не е демократичен подход. Преди всичко поради това, че тук някои депутати, особено испански е, депутати, е, биват обвинявани тук. Не можем да приемем това в никой случай. Смятам, че вашето доверие е положително, е, нещо много положително и се надявам Европейския съюз да може да даде своя принос като цяло за разрешаване на проблемите в е, е, Западна Сахара, така че те да получат правото на самоопределяне, както във всички други демократични страни. Господин Ромева има думата за две минути. Благодаря. Аз също искам да кажа, че се радвам, че Полисарио е тук. Това е хубаво. Нямаше да е добре, ако не бяхме го поканили. Полисарио през последните години винаги се е застъпвал за е, споразумение, с което да се разреши проблема в Западна и конфликта в Западна Сахара. Хубаво е, когато се казва всички са е, отговорни, някои обаче е, приеха тази отговорност по-насериозно и се натовариха повече, отколкото други. Още нещо. По отношение на резолюцията, прията от Европейския парламент, мисля, че е жалко да се а, е, вижда, каква кампания, манипулативна кампания бе проведена, за да се намали ефекта и възможностите за влияние на тази резолюция. За съжаление, не мога да остана много дълго тук, защото трябва да отида в комисията по риболов. Там говорим за свободно движение между Европейския съюз и Марокко за рибни продукти. И в това отношение трябва да ви кажа, че ние искаме да проверим дали Марокко наистина има правото да използва ресурсите на Западна Сахара, така както това се случва в момента. Аз бих казал не и съответно споразумението не може да бъде структурирано по адекватния начин. Благодаря, господин Румева. Господин Майер е последният по въпроса. Благодаря ви. Аз също искам да приветствам а, Полисарио. В понеделник отново имаше инциденти. Асмара е окупирана от марокански окупатори. Мисля, че те успяха да влязат в едно училище. Иска ми се да чуя какво може да ни каже по въпроса. И на второ място, моята политическа група напълно ви подкрепя. И е, ние приветстваме много това, че е, местното население е, демонстрира по мирен начин срещу окупаторите. важно е, според мен, да се оказва мирна съпротива. Освен това, как може нещо толкова просто, като спазването на международното право, просто да не се случва. И на второ място, как вие гледате на действията на испанското правителство и непоемането на отговорност за осъществяване на процеса на деколониализация по съответния начин. Обединените нации казаха, че действията са а, нелегални, а, че Испания а, следва да администрира нещата. Как виждате вие ролята на Испания в този конфликт? Защото Испания не е готова да поеме управлението на този регион. Щеше да бъде хубаво, ако Европейския съюз, така както се предвижда в резолюцията, а, стане по активен и се надявам госпожа Аштън да поеме тази отговорност и тази инициатива за напред. Да, благодаря господина Отсалек, 5 минути. Va a ser un poco difícil, señor presidente, pero sí. trataré de otra forma. Muchas gracias por su gentileza. Да, господин председател, ще се опитам да го направя за 5 минути. Първо бих искал да кажа следното. Политически погледнато, тук става дума за несправедливост, Е, местното население просто иска да има право на, демократи... на участие в демократични избори. И наистина е, изненадващо и пократително е, е, да, че констатираме днес, че в някои столици възникват осложнения. Западна Сахара и Елаю, където се случиха тези инциденти, са отдалечени само на 20 минути от Лас Палмас и Гран Канария. Така че това е един а, регион, който е в непосредствено съседство до Европа. А от Танга а, са само 40 мили до Европа. 14 мили, извинете, между Марокко и фронта Полисарио има подписано споразумение. В 1991 година бе подписано това споразумение. Мисия на Обединените нации им, имаше там. И целта беше да се проведе референдум. Той обаче не се проведе, защото Марокко не искаше това. Хасан II до 1991 година винаги полагаше усилия, винаги е полагал усилия да не се проведе такъв референдум и той не се проведе и постепенно се стигна до ситуация, в която мароканците навлязоха в окупираните територии и целта, основната цел беше да не се допуска провеждане на референдум. И сегашното правителство казва, че референдум няма да има, въпреки че имаме споразумение. Това е много голямо противоречие, господин председател, между това, което се случва в Западна Сахара и това, което се случва в Южен Судан, например, днес. Там международната общност и Европейският съюз искат споразумението между правителството на Судан и правителството на Южен Судан да бъде изпълнено в срок. В Западна Сахара изминаха вече 20 години, откакто съветът за сигурност взе това решение. И има просто страни, които казват, що Марокко не иска, обаче няма да има референдум. Ние а, не сме против Марокко. Ние сме малка страна, искаме да живеем в мир и искаме Европейският съюз да ни помага, така че в този регион да се създаде стабилност. Границата не се признава с Алжир, с Марокко, с Испания. А също така а, територии в Мали и Мавритания а, бяха искани доста време от Марокко. Ако Марокко не признава границите на съседите, мир няма да има. Ето за това става дума. Какви перспективи има за Международна комисия за разрешаване на ситуацията на място? Марокко екстрадира всички. Към мен бе зададен а, въпрос от вашите редове по отношение на това колко жертви е имало. Как изглеждат числата? При тази кървава схватка в Ела Юн не мога да ви дам точни данни от името на полицията. Представете си един лагер с цивилни лица. Между 26 и 30 хиляди човека имаше там. Представете си за какво става дума. Рано сутринта десетки хиляди марокански войници бяха позиционирани там, допълнително и полицейски сили, сили за сигурност. Населението в лагера избяга по посока на Ела Юн и мнозина просто изчезнаха и не се знае дали тези хора са живи или убити. Никой не може да каже, дори и журналистите, които през последните три години бяха в Ела Юн и вчера бяха а, експулсирани. Human Rights Watch също не може да каже. Сахарауите днес биват убивани. Просто това се случва. Що се отнася до правната ситуация, Обединените нации гледат на Испания като на управляваща сила. Не може да се каже, че през 70-те години Испания се е отеглила и вече няма отговорност. Не, Испания продължава да носи морална и юридическа отговорност и процесът на самоопределяне се е осъществил чрез референдума. Ситуацията е много сериозна. И както каза един депутат, вчера сили за сигурност нахлуха в едно училище в Смара и там всичко бе разрушено. Една изолация има между окупираните територии и Марокко. Господин председател, няма много време, но искам да призова Европейския съюз да играе по-активна роля, да бъде посочен извънреден е, посланник, е, изпратен от Европа, който да допринесе за разрешаване на конфликта. Ние искаме да изпратим един много силен политически сигнал към Марокко, защото и в интерес на Марокко е да прекрати този конфликт. И това трябва да стане по един демократичен път, така че ние да сме в състояние наистина да се самоопределим. Благодаря ви, господин председател. Е, контингентаре ултериорменте а минуто или темпо ди парола. Благодаря. Ще трябва да намаля е, времето за изказвания на една минута, съжалявам. Господин Милан Мон, благодаря на представителите на фронта Полисарио за, свой, за техните въпроси. Имам два кратки въпроса. Защо не можеше по мирен път да бъде разрушен този лагер? Имаше ли екстремисти сред Полисарио? Защо не беше възможно? Говорите за хора, които сте изче... са изчезнали. но искам да ви попитам за мароканските въоръжени сили. Колко от тях са били убити? Под егидата на ОНЕ такът процеси. Какво се случва там, като има, като има предвид напрежението? Благодаря, казва председателя. Госпожа Парню. Извинете, господин Парню. Благодаря, господин председател, за това, че организирахте тези изслушвания. Наистина съжаляваме, че алжирския външен министр не прие вашето предложение, защото когато имаме диалог с Алжир и не само а, с а, Полисарио, то тогава бихме могли наистина да се доближим а, до някакво разрешение на тази много деликатна ситуация в а, Сахара. Бях в Елаюн съвсем наскоро не видях там това, което чух от вас преди няколко минути. Сега не бях в двата лагера, които споменахте вие, но искам да ви попитам защо Върховният комисар на беженците на ООН не може дори да стигне до преброяване на хората в лагера. Според мен е много важно да бъдат преброени. Освен това, смятам, че има отговори, които са задължителни. Защо не може да продължи програмата на семейни посещения? Това е една хуманитарна инициатива. Ето на този е, въпрос трябва да се отговори. Вчера вечерта Мустафа Салма е бил експулсиран от Полесарио в Мавритания – Бях изумен. Защото, както и да го погледнем, хуманитарно, юридически, това не отговаря на Женевската конвенция. Благодаря, казва председателя, господин Парньо, за ваша информация. Министрът на външните работи на Алжир вчера заяви, че няма да може да дойде, защото има други ангажименти. Тоест, поканили сме го, но не беше заед и не можеше. Благодаря. Госпожа Гомеш има думата. Благодаря. По отношение на нападението, господин председателю. Мисля, че ние трябва да отидем в Елайон. След като колегата е бил, мисля, че и делегация на Европейския парламент може да отиде в Елайон и в крайна сметка да се опита да установи фактите, за да разберем какво се случва. Марокко трябва да ни каже и за затворниците, и за жертвите, и за ранените, абсолютно всичко. Не може да си затваряме очите ние в Европейския съюз към този конфликт в Западна Сахара. Нямат хората права, е, право дори да се самоопределят, нарушени са човешките им права, не говоря за ресурсите дори, а там е пълно с ресурси. Тези ресурси трябва да се използват за народа на Западна Сахара, разбира се, и в полза на Марокко, защото там има и нефт и какво ли още не. Но няма никаква регионална синергия. Това е един район, в който е пълно с терористи, които действат, пълно е с а, престъпници, а, постоянно се набират нови кадри за терористичните лагери. И тогава, ако си затворим очите към това какво ще се случи, помислете си за източен Тимор. Е, сега те си сътрудничат прекрасно с Индонезия, макар че в миналото Индонезия ги беше окупирала. Председателят прекъсва ораторката. Моля ви, спазвайте времето, което ви дадох. Закъсняваме а, е, по дневния ред. А, е, и нашия гост трябва да отговори на въпросите, които зададохте. Euh, Благодаря. Много се радвам, че сте тук сред нас. Положението наистина е сложно и е много трудно човек да има много ясна позиция, да каже кое е черно, кое е бяло. Хора умират. Самоопределението е всеобщо право, на всеки един народ. Що се отнася до възможността хората от Западна Сахара да упражнат това право на самоопределение, според мен само референдумът е, може да даде възможност за самоопределение на тези хора. Какви са възможностите за напредък според вас в региона по този въпрос? Подкрепихте принципа на мира, на просперитета на страните в Магреб и за това искам да ви задам въпрос за самоопределенето на народите. Възможно ли е да има референдум? Благодаря, господин Пацери, който е председател на делегацията за отношенията с Магреб, е, е последния оратор. Много е важно, че сте тук сред нас днес. Е, вие представителите на фронта Полисарио. Нашата резолюция всъщност показва какво се опитва да направи парламента е, за принос, за да допринесе към решаване на един е, отдавнашен конфликт. Говорим за това, че е необходимо да има разследване, в тази резолюция говорим за решения посредством помощта на ООН. Смятам, че Европейският съюз може да изиграе своята роля в този процес. Разбира се, че за народа на Западна Сахара има много проблеми. има още и друг проблем, и той е свързан с използването на ресурсите. Мисля, че ние в Европейския съюз можем да допринесем за един полутворен диалог. В настоящите преговори има известни предпоставки, които биха били необходими, за да се стигне до резултат. На първо място трябва да мислим регионално за този конфликт и Алжир и темата Алжир винаги трябва да бъде включена в регионалното решение на конфликта. След това трябва да кажа, че едностранчивите действия или едностранните, извинете, действия трябва да бъдат прекратени. Това е задължително, особено при настоящия кръг преговори. Освен това, трябва да има делегация на Европейския парламент, която да посети региона. Господин председател, моля, вземете това предвид. Трябва да отидем и да посетим този район, да проведем диалог на място. Смятам, че това трябва да е делегация, която да пътува безпристрастно, като само се опитва да установи какви са фактите на място. Европейски съюз трябва да играе важна роля в този конфликт. Благодаря на господин Панцери. Моля за 5-минутен отговор, защото малко сме напреднали с времето. Искате да знаете защо е разрушен лагера. Това е същността на въпроса. Това беше мирна демонстрация, мирен протест. Лагерът просъществува повече от месец. Организаторите, тези, които преговаряха с мароканската страна в продължение на месец, излъчената от лагера делегация, сега, месец по-късно, същите тези хора от делегацията се обвиняват от страна на Марокко че са банда престъпници. И повечето от тях са изправени пред военен трибунал месец по-късно. Въпреки, че междувременно от а, страна на Марокко, чрез техния говорител се казваше, че се провеждат преговори, а сега версията на Марокко се промени радикално. Това е положението. Преговорите всъщност не означаваха договаряне на нищо с Марокко, защото Марокко иска да се налага, а не да преговаря. Фронта Полисарио прие като опция от 2000 и Трета година, когато Джеймс Бейкър гласува внесе за гласуване в съвета за сигурност решение. Но ние искаме да ни се налага каквото и да било от страна на Марокко. Ние искаме да се изключват другите варианти. Не се казва на Южен Судан, Можете да гласувате в референдум само ако гласувате за това да останете в рамките на суда. Това е неразбираемо. След 17 години война, това трябваше да е референдум, който да позволи на хората на Западна Сахара да реши дали иска да бъде отделно от, от Марокко. Но Марокко не приема подобно решение. Диалогът не е напреднал особено, особено като се има предвид, че някои членове на съвета за сигурност защитават Марокко. Аз уважавам дълбоко французите и френската култура. Външният министр на Алжир не е тук, но ако сте го поканили, трябваше да поканите и Алиот е, също да бъде тук. Е, нека съвсем ясно да кажем, че Франция предоставя оръжия на а, Марокко. А Алжир предоставят оръжие на фронта Полисарио и те не крият този факт. Те подкрепят е, и палестинците в Алжир. Алжир има граница с Западна Сахара, има граница и с Марокко. Ако Франция не приема легитимността на една съседна страна, която окупира друга страна, това е въпрос, който е от принципно значение е въпрос за правата на човека. Трябва също да кажа, че те го правят. Трябва да е ясно, че Марокко е блокира нещата. Марокко не позволява посещение между семейства, между Марокко и Западна Сахара. Те са тези, които блокират нещата. Относно полицая, който беше а, заловен от а, фронта Полисарио, това, което се случва в Западна Сахара. En Mauritanie, et le HCR l'a envoyé en Mauritanie. Sa famille ne veut pas partir avec lui. Vous pouvez venir. И този човек не беше изгонен от фронта полисарио. Това може да се провери, защото семейството на полицая са свободни да се движат да го посещават. Ние в Полизарио няма никакъв проблем в това отношение. Няма проблеми да се посещава освободената от Полисарио зона, но ние бихме искали Европейският парламент да дойде като делегация, която посещава и Алаюн за да се запознаете на място с положението, да посетите семействата в Ел Юния Змара и да видите със собствените си очи какво се случва. Напомнят ми, че трябва да приключа, но искам преди това да кажа на госпожа Гомеш, че Португалия спазва своите отговорности в източен Тимор. ние призоваваме да се организира максимално скоро референдум. И нека да ви дам един пример, за да иллюстрирам за какво става дума. Марокко предложи автономия от една страна и автономия от друга но това е доста неясна позиция по отношение на самоопределението. Хората от Западна Сахара са единствените, на които не им се позволява да гласуват в референдум. Защо? Хората казват, ние не трябва да допуснем създаването на микродържави. Но има повече от 32 такива страни, които са членове на съвета на ООН в Карибския регион, в Тихоокеанския регион, дори в Европа. Така че ние ще бъдем една по-голяма страна от много от тях. Не зная защо не се отказва тази възможност, каквато е била дадена на останалите. Така, председателят ми дава знак, че трябва да прекратя изказването си. Председателят, съжалявам, че не разполагахме с достатъчно време, за да развием всички въпроси подробно. Както знаете, ние организирахме днешната среща с вас и с министъра на външните работи на Марокко. когато вече имахме е, изготвен дневен ред с е, други въпроси, така че ние искахме да проведем е, максимално задълбочена размяна на мнения, но сме ограничени във времето. Това, което ни казахте, беше полезно. Искам да ви пожелая всичко най-добро за в бъдеще. Ще продължим днес разговорите и с вашия марокански колега.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 Bene, grazie per eh, la velocità con cui... Благодаря ви. Благодаря ви, че е, всички отново бързо заемат местата си, за да продължим по-експедитивно. И този път времето ни е ограничено. Първо комисията и делегацията с взаимоотношенията с Ирак. Колегата Стивенсън ще дойде отпред. Извънредния посланник на Обединените нации по въпросите за Ирак ето господин Мейкарт. Отлично е, че той е тук с оглед на развитието в Ирак в близкото минало. Желя Талябани бе потвърден като президент в парламента, а преди 4 дни президента Талабани възложи на президента Маи да формира правителство. бе избран и председател на парламента. Това е институционалната рамка на страната, така да се каже. И това ни изпълва с оптимизъм, макар че все още има някои резерви, след като изминаха 9 месеца с блокада след изборите. Надяваме се по този начин да бъде постъкната повече стабилност, повече развитие, повече благоденствие, защото страната страда много в миналото. Стабилизацията на Ирак ще продължава да бъде приоритет за международната общност. Изтеглянето на американските военни сили се предвижда скоро. Не вярвам да възникнат някакви институционални проблеми за Ирак и въобще за институциите, които така или иначе имат големи проблеми. Знаете, че Европейският съюз направи много, много програми такът през 2003 година. Европейският съюз отпусна повече от 1 милиард евро за проекти за хуманитарна помощ, за възстановяване и развитие. Европейският съюз сключи споразумение за сътрудничество с Ирак и партньорство и а, освен това получихме официално запитване. А, господин Мауро ще бъде докладчик преди да ви дам думата и преди с голям интерес да изслушаме вашето изложение, бих желал от името на всички колеги още веднъж да благодаря на целия персонал на Обединените нации, но и на Европейския съюз на място, защото вие работите при трудни обстоятелства за иракския народ. Господин Мейкерт, заповядайте 10 минути. Thank you very much, uh, uh, Mr. Chairman. Um, благодаря, господин председател. Благодаря за любезните думи. Благодаря и на всички колеги, които работят при тези трудни обстоятелства, които продължават да бъдат такива в Ирак, в една обстановка, при която може да се забележи известен напредък, постепенен, но от време на време се връщаме и крачки назад. Ирак вече е на много важен етап от а, своето развитие. За мен е изключително чест да мога днес а, пред вас да споделя част от впечатленията си, част от фактите, свързани с Ирак. Изключително важно е ЕС посредством държавите си членки да си остане силно ангажиран с възстановяването на Ирак и възстановяването на позицията на Ирак в международната общност, както и насърчаване на регионална интеграция и взаимодействие в тази част на света. I'd like to uh, start to make a few um, remarks on the political process that has Сега по отношение на политическия процес, който uh, доминира тази година, годината, която скоро приключва. Нещата започнаха преди година с приемането на избирателния закон след един продължителен, забавен процес. В крайна сметка се стигна до консенсус по този избирателен закон. Това беше един ключов момент, защото за първи път се организираше един преход от едно избрано правителство към следващото такова. За разлика от преди 4 години, без прякото участие на американците. Така че това беше един първи етап на един суверенен политически процес в Ирак. И това всъщност показва и значимостта на приемането на този избирателен закон. След това имаше предизборна кампания, която беше много по-открита, отколкото когато и да било в миналото. Имаше, разбира се, и много инциденти по време на тази кампания, които трябва да отбележим, но те не оказаха въздействие върху избирателната активност. 62-63% беше тази избирателна активност, доста висока. Много иракчани използваха тази възможност да отбележат с радост способността си отново да гласуват свободни избори. След това преброяването на гласовете отне много време. То обаче се основаваше на един последователен и законосообразен процес. След това имаше обаче успорвания на резултатите, повторно преброяване, затова чак в края на май месец можеха да бъдат обявени окончателните резултати. От този момент не започна един дълъг процес на сформиране на правителство и в историята на Ирак това е безпредседентен случай – отново трябва да кажа, че това е един суверенен процес, организиран от парламентарно представените партии. Процесът още не е приключил, но като че ли приближаваме е, ре, края на този процес. Внимателно подбирам думите си, тъй като не мога да бъда сигурен, но като че ли процеса приключва и се очаква настоящият министър-председател, господин Малаки, на когато беше връчен мандат от страна на президента, да продължи да бъде министър-председател. Тъкат преговори от една страна по отношение на различни нерешени въпроси, които бяха част от един дневен ред, определен на кръгла маса в началото на ноември, на която имаше представители на всички политически партии. След това трябва да има подбор на кандидати за различните министерски длъжности. Мнозина се питат защо отне толкова много време този процес. Във вътрешен план това беше една пречка, защото по този начин не можеше да се продължи по дневния ред на възстановяване на страната и създаване на една основа, която да даде възможност за економически растеж, за борба с бедността и много други приоритети, които не бяха достигнати тази година. От друга страна обаче не бива да се забравя, че такъв тип преходен процес изпълнителната власт е безпредседентен в страната. И за това си мисля, че основното постижение беше, че всички страни а, следваха конститу... конституционния процес, за да направят така, че наистина да има ново правителство. Сега може да предполагаме само какви ще бъдат разликите между новото правителство и предходното, особено имайки предвид приемствеността, що се отнася до взетите позиции или позициите, които ще бъдат взети. Така или иначе, обаче си мисля, че можем да очакваме малко по-различен баланс тъй като представителите на сунитите на ключови позиции ще бъдат повече. Така че очаквам парламентът или съветът на представителите да играе по ясна роля в взаимодействието с изпълнителната власт и макар че не е описано ясно. Имаме един съвет е, на висши политики. Този съвет би трябвало да включва лидерите на големите политически блокове и всъщност да служи като един механизъм за проверка и е, осъществяване на контрол върху работата. Отново казвам, това са предположения. Трудно е да се каже какъв ще бъде е, резултатът от е, този процес. Споразумението за ново правителство ще бъде много важно, за да може да се решат проблемите, свързани с е, сигурността в страната. Макар, че тя се подобри в сравнение с мрачните години 2006-2007, и дори част от 2008 година. Но броят на инцидентите и броя на жертвите или ранените средно през 2010 година не се промени значително в сравнение с същия период 2009 година, което си остава повод за безпокойство. Мнозина наблюдатели обаче заявяват, че способностите на иракските сили за сигурност вече са доста по-високи, което дава една много добра основа за подготовка на това, което очакваме да се случи през 2011 година, когато по силата на двустранното споразумение между САЩ и Ирак, всички въоръжени сили на САЩ и ОНЕ трябва да напуснат страната до края на 2011 година. Е, безпокойство всъщност представлява позицията на мълцинствата, т.е. извинете, е, положението на мълцинствата особено християнското младсинство в Багдад. Забелязах и интереса, който дават европейските институции на състоянието и дори плачевното състояние на тези мълцинства. Опитваме се да намерим решение на въпроса заедно с иракчаните, за да защитаваме тези мълцинства в максимална степен. Иракският парламент съвсем наскоро се занима с въпроса за защита на малцинствата, което е обнадеждаващо и ние ще продължим да работим с тях, за да подобрим положението на малцинствата и техните представители. И така, на фона на огромното въздействие на всичко, което се случи в тази страна от 2003 година на Сетне, Ирак все още е изправен пред огромни потребности, що се отнася до економически растеж, чужди инвестиции, вътрешни инвестиции, борба с бедността около 25% от населението е под прага на бедността. Няма да навлизам сега в подробности по този въпрос, но се надяваме, че при подобяване на сигурността и стабилна политическа власт, едно правителство, което да има съответни приоритети да ги следва, то 2011 година ще бъде много по-добра. И накрая две бележки за ролята на ООН и ролята на ЕС. Ролята на ООН се основава на резолюция на съвета за сигурност 1770 от 2007 година. Там имахме искане за помощ от страна правителството на Ирак защитата правата на човека, политическия процес и хуманитарна политика и политика за развитие. По всички тези въпроси работим заедно с парламента, с правителството и с гражданското общество в тясно сътрудничество. Трябва да подчертая обаче, че на фазата на политическото съгласие за приемането на тази резолюция, ние действаме по искане на правителството на Ирак. Дейността ни в близко бъдеще ще се съсредоточи най-вече върху това да подкрепяме политически процеси, които да насърчават стабилността около така наречените спорни райони, по които се очаква решение а, при преговорите между араби и кюрди. Също така трябва да подпомогнем а, развитието на отношенията между Ирак и Кувейт, за да за прекратим санкциите по глава 7, защото по-настоящем Ирак все още е обект на тези санкции, които са още от времето на войната в залива от 90-91. Освен това искаме да, а, ги, да им помогнем всъщност при измененията на Конституцията на базата на всичко, което до този момент е научено. Мандатът ни, свързан с защита правата на човека, ни дава възможност редовно да излизаме с доклади за правата на човека, нарушения на такива и да предлагаме начини за прекратяване на такива нарушения. В тази рамка също така извършваме наблюдение върху случващото се в лагера Шраф и редовно се срещаме с представители на правителството, за да можем хуманитарната ситуация там да бъде овладяна на базата на спазване на ключови принципи, които постоянно припомняме на иракското правителство. И сега за ролята на ЕС. Радваме се на сътрудничество с делегацията на ЕС и делегациите на държавите членки. Надяваме се да продължите да помагате на Ирак в процеса на реконструкция. Има двустранно споразумение в този смисъл и ние го приветстваме. И разглеждайки економическите интереси, енергийната политика, интересите там, както интереса за насърчаване на демокрацията и конституционното развитие, Европейския съюз е точно подходящия партньор за Ирак и ние от ОНА искаме да работим с институциите в тази посока. Благодаря. Благодаря. Давам сега думата на господин Стивенсън. Той е председател на делегацията за връзки с Ирак. За две минути, моля. Благодаря, господин председателю. Искам да ви благодаря и на вас за тази инициатива да проведем среща с господин Ал де Мелкерт. Това ни дава възможност като делегация за отношенията с Ирак да вземем участие в изслушването. От името на делегацията искам също да кажа, че дълбоко уважаваме вашата работа, която се извършва в доста сложна обстановка. Както знаете, нашата делегация преди беше създадена през февруари 2008, първоначално като постоянна адхок делегация, но след изборите миналата година ние станахме пълноценна делегация за отношения с Ирак. И мисля, че това е показателно за начина по който ние искаме да подобрим рамката за сътрудничество с Ирак и между Ирак и Европейския съюз. Както каза вече председателят на нашата комисия, Европейския съюз от 2003 година е вложил 1,92 милиарда евро във възстановяването на Ирак и това е така, защото ние искаме действително да се възстанови мира, демокрацията, свободата, така че милионите беженци в съседните страни да могат да се завърнат в Ирак. Ние сме обезпокоени от продължаване на намесата на някои съседни страни във вътрешните работи на Ирак. Имам предвид най-вече Иран. Надяваме се да се сложи край на това с формирането на новото правителство. Радвам се, че споменахте, че ООН проявяват особен интерес. Разбира се, ние знаем, че ООН е ангажирано с защита на малцинствата. Ние искаме да има един нов подход от страна на новото правителство, което да включва а, всички мълценства и защитава а, християнското мълценство, както и всички останали, а, които изпитват трудности през последните месеци. Господин Мелкерт, вие знаете, че в Страсбург беше прията резолюция на Европейския парламент за смъртното наказание и за нападенията срещу християнски мълценства в Ирака. Ние а, заклемяваме смъртното наказание, наложено на Тарик Азис и на други лица. Огромно мнозинство от депутатите 401 по-точно подписаха писмена декларация за лагера Ашраф и се радвам, че вие споменахте този лагер в вашето изказване. Ние сме изключително обезпокоени, че Ашраф се намира под непрекъсната обсада и че не може да се осигури достъп до здравеопазване има също непрекъснато предаване чрез високоговорители на пропагандни послания. Това може да се а, нарече форма на а, изтезание. Има също слухове тази седмица. Трябва да призная, че те са непотвърдени, че иракската армия вероятно а, се подготвя за нападение срещу Албенштраф, може би поради това, което беше предприето тук в Европейския парламент и, и се надявам господин Мелкерт да може да се избегне такава хуманитарна катастрофа. Благодаря сега за две минути. Давам думата на господин Мауро, който е докладчик за Ирак. Благодаря, господин председател. Този път аз ще говоря по-кратко, защото повечето теми бяха вече засегнати. Искам да задам два подробни въпроса, а именно за ролята правителствата в дестабилизацията на Ирак. Искам да разбера какво е мнението на господин Мелкерт, дали има някаква стратегия от страна на ООН за противопоставяне на тази дестабилизация. Има поне четири големи държави, съседи на Ирак, които се занимават с дестабилизирането на Ирак. Те насърчават терористичната дейност и играят двойна игра. Опитват се да скрият това, което правят от международната общност. Ние искаме да разберем какво точно се случва. На следващо място за християните. Това не е обикновен въпрос за мълцинства. Той е свързан с факта, че стотици хиляди хора са а, прогонени, което затруднява постигането на стабилност в страната, особено в северната част на страната, където много християнски села са организирали милиции и не зная дали има стратегия на ООН да се възпре това явление предвид е, и на е, идеята на талибаните е, за концентриране на всички християни в един регион и решаването на проблема с един удар. Uh, uh, um, Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Стивенсън и на делегацията, която оглавява за интереса към събитията в Ирак. Много е важно в Европейския парламент да се поддържа такъв интерес. Надявам се, че ще продължим да работим заедно и в бъдеще. Ние взехме предвид всички безпокойства, които бяха изразени и в частност по ситуацията в лагеря Алшраф. Това, което правим от страна на ООН е да наблюдаваме положението чрез двуседмични посещения в лагера. Ние разговаряме с представителите на живеещите в лагера. Ние Изразяваме своите впечатления, както и безпокойствата, и то съвсем ясно, пред комисията за Шраф. Това е междуведомствена комисия в Багдад, която се занимава с този лагер. Освен това, ние сме на разположение 24 часа, 7 дни в седмицата за контакта с ръководителите от страна на жителите на лагера и да можем да реагираме на възникващите предизвикателства. Ние информираме незабавно и властите, разбира се, без да крием своите безпокойства, ако има основания за това. Беше споменато за високоговорителите, и аз напълно споделя мнението, че тези високоговорители не допринасят а, нищо разумно и още от самото начало ние поискахме иракското правителство да примахне тези високоговорители. Това е само един от многото примери а, за действията, които предприемаме, доколкото е възможно, за да изразим а, мнения, които се споделят по отношение на спазването на човешките права. Това е чисто от хуманитарна гледна точка. Що се отнася до политическите аспекти, иракското правителство има своята отговорност, но от наша страна ние насърчаваме предприемането на действия от страна на правителството на Ирак както и на максимален брой правителства, които имат представителство в Багдад, за да видим дали може да се намери международно решение на този проблем, който очевидно създава доста затруднения в много отношения. Ние ще продължим нашите усилия в тази посока. Очакваме и вашето становище по въпроса. Относно казаното от господин Мауро, Сигурно знаете, че като представител на ООН за мен е малко сложно да коментирам каква е ролята на различните държави, членки на тази организация в отношенията помежду им. За това ще се огранича да кажа, че в нашия мандат е включено насърчаване на взаимодействието между Ирак и съседните страни разбира се, на базата на конструктивното ангажиране, което е в интерес на Ирак, а и на региона в по-широк смисъл. Що се отнася до това, което се наблюдава в политическия процес, няма съмнение, че има голямо степен на взаимоотношение. Много иракски а, ръководители посещават столици в региона, правят а, а, също свои изявления, които са свързани с политическия процес. Това може да се счете като част от а, конструктивното ангажиране, както показва историята на Ирак. А, винаги е имало добро взаимодействие с съседните страни от региона. Що се отнася до ефекта от действията на съседите на днешен Ирак, ние непрекъснато от страна на ООН призоваваме всички съседни страни да бъдат част от конструктивните усилия, целящи да намалят несигурността, борба срещу насилието и насърчаване на економическото сътрудничество. Относно положението на християните, ние си взаимодействаме с всички, включително с президента Талибани, за да видим какво може да се направи. В НИНЛА се създава комисия за защита на мълценствата с участието на всички заинтересовани страни. Обсъждаме с този съвет тези въпроси, споделяме вашите опасения. Ние търсим начин християните да бъдат изцяло включени в, иракс, в иракското общество, което има дълга традиция от а, а, съвместно съществуване на различни малцинства. Така че ние отправяме това послание не само към християните, но и към всички останали. Госпожа Гомес за една минута. Mm-hmm. Искам да благодаря на колегата, най-вече на господин Малкет, за силата, която има да работи в Ирак. Първо, Европейския съюз има ли вече собствени офиси? Може ли да се движи свободно, независимо от безпокойството около тяхната сигурност? През 2008 нещата не стояха така, аз бях тогава там. Много е важно да имаме собствени помещения. Comment on the work, uh, uh, that you just like... Искам да говоря и за ролята на EULEX. Могат ли да работят те по проектите, свързани с върховенството на закона, изграждането на институциите, най-вече в Вътрешното министерство на страната, защото то беше едно от най-проблематичните. И какво е взаимодействието с НПО? Търговските аспекти. Един търговски министр на Франция спряк полет отиде до Ирак. Какво се случва там по отношение на нефта, както и газовите находища в АК? Благодаря. Onorevole Арлаки, per un minuto. Grazie, <clears throat> signor Presidente. Just a couple of questions. The first... Благодаря, господин председател. Първо искам да говоря за преследването на християни в Ирак. единствените преследвания ли са това срещу религиозна група или пък е част от а, такъв тип насилие срещу повече вероисповедания и защо се случва сега изведнъж, а го нямаше в миналото? Втори въпрос. Възстановяването на страната и международната помощ. Не сме удовлетворени от а, помощта и нейното използване, което отива в Афганистан? Как стоят нещата в Ирак? Има ли скандали? Има ли корупция? Следващия въпрос е свързан с намаляване на насилието в Ирак. А, дали крайна сметка обучаваме добре полицията там или не. Благодаря господин Арлаки и господин Ландсбергис. Една минута. Е, значи, е, Господин специален представител, аз искам да попитам за ООН. Европейския парламент сега прие една делегация, свързана с е, лагера Ашран, където призоваваме ООН да предостави защита на хиляди хора, между които има мъже, извинете, жени и деца. Независимо, че те са защитени лица по международното право, те са обект на сплашване, на психологически терор. Има отвличания и убийства. Американците напуснаха независимо от това, че имаше споразумение те да защитават хората, а пък иракчаните не си използват задълженията, като играят някакви игрички с Техеран. Обаче, каква е отговорността на ООН за непредоставянето на тази защита? Той е ли един защитник в кавички? И ако нищо не се прави ефикасно, няма ли да сте обект на посмешище? Няма ли да се превърне това в нов Дарфур или нова Сребреница? И да му берете срама. Не може ли да се обърнете към иракското правителство с искания да предприемат действия? Моля да ни разведрите, защото нещата изглеждат ужасяващо. un minuto all'onorevole Bozkurt. Dank u wel, voorzitter. Uh, welkom in deze commissie, meneer Melk. Благодаря, господин председател. Искам да задам два въпроса. Много неща ни разказахте за ситуацията на християните. Казахте ни, че изборите добре са протекли, че добре са защитени малцинствата, християни, но и други малцинства, които са потърсили убежище в Ирак. Как новото правителство се справя с нещата? След 8 месеца трябва да се формира правителство и със сигурност е говорено по въпроса какво следва да се направи, какво да се предприеме. И още един въпрос по отношение на сигурността в политиките за убежищата. Вие казахте, че нещата са станали по-сигурни, но не съвсем сигурни. Каква е ситуацията? Благодаря, колега Боскурт. Господин Квадрас, една минута. Господин Мекарт, Мелкерт, благодаря ви, че сте сред нас. Пожелаваме ви много успех във вашата мисия в Ирак. Съвсем конкретно от моя страна искам да се спра на един въпрос, който бе споменат и от други колеги, а именно лагера за бежанци в Ашраф. Господин Мелкер, по-настоящем там има много големи трудности. Много са затруднени доставките за склада, за лагера. има трудности с доставката на медикаменти, не се третират хора от болни от рак, нито журналисти се допускат, нито а, други лица. Това по никакъв начин не съответства на хуманитарните изисквания. А, още повече, че иракските власти се задължиха да изпълняват международното законодателство в тази област. Какво се очаква, господин Мелкер, през едните дни? Може ли да се стигне до а, ситуация с 11 мъртви, а, 36 заложници и редица ранени? Може да се стигне до а, кръвопролитие. Аз бих искал да ви преканя, господин Мелкарт, да съставите постоянен екип, който да живее на място в лагера на бежанците, така че под закрилата на коалиционните сили да може да се направи нещо. Иначе опасността, която е на лице, е да се стигне до кръвопролитие, за което ние сме отговорни. Благодаря ви, господин Майер, една минута. Благодаря, господин председател. Господин Мелкер, благодаря ви, че дойдохте тук. Благодаря ви, че ни информирахте за ролята на Обединените нации. 8 месеца продължиха нещата, докато а, се сформира ново правителство в средата или края на декември се очаква това правителство да е на лице. Въпросът ми е следният. Става дума за един вид ливански подход. Е, говорим за някакъв вид географско правителство. Подходящ ли е този термин? Етническо и географско правителство. Тоест, може ли да се каже, че вероисповеданието определя състава на правителството? След това Червения кръст твърди, че все още положението за гражданското население е много тежко. Вие какво мислите по въпроса? Изненадаме също така, че се казва, че независимо от а, а, споразумението с чуждестранни окупатори, все пак се говори, че отеглянето на международните сили се очаква едва след 10 години. И така имате 10 минути, за да отговорите, господин Малкар. Um, Благодаря. Ще започна с последното казано. Не мога да коментирам върху казаното от министър-председателя Марак и той носи отговорност за думите си. Що се отнася до общата хуманитарна ситуация, важно е да направим разлика между отделните части на страната, защото има разлики между северната част, Кюрдистанския регион и други части на Ирак, които са сигурни, макар че има понякога инциденти, и места, където има много повече инциденти и то в ежедневно. Мусу, Акуба и Багдад, например. Така че, средно погледнато, броя на инцидентите спадна в сравнение с така наречените тъмни години или години на брожения. Но най-общо казано не можем да кажем, че навсякъде в Ирак е несигурно. Има места обаче, на които е много по-трудно да се разбере какво е положението на хората, включая и тези, които се връщат по родните си места. Това го спомена и госпожа Боскорт. Та разглеждайки ситуацията е, в конкретните случаи, би било най-добрият подход за определяне на състоянието на бежанците и на вътрешно разселените лица – между другото, това продължава да бъде един значителен проблем за страната. Е, не знам дали бих си позволил да сравнявам политическите събития в Ирак с онези в Ливан. Разбирам защо повдигате въпроса, но характеристиките на политическия процес в Ирак са много различни и би трябвало да бъдат разглеждани като уникални. На ранен етап сме на работа на базата на една прията конституция и затова не съм сигурен дали процеса на сформиране на правителство в момента може да ни даде яснота за близко бъдеще. Времето ще покаже. Искам да благодаря на господин заместник председател на парламента Видал Квадрас за постоянните му усилия да бъде запознат за всички важни въпроси и да работи по тях. Всички доклади, сигнали, искания от ваша страна, от вашите колеги винаги се разглеждат много сериозно, защото това е един от източниците за нас на информация по мониторинг което се опитваме е, да извършваме оптимално. На господин се искам да кажа, че възможностите са мисия за подпомагане на ОНЕ, УНАМИ, са ограничени. Те се ръководят от е, принципите на защита на правата на човека и там не правим компромиси, работим в тясно сътрудничество с Върховния комисар за правата на човека, който има по- проактивен мандат за работа с а, нарушение правата на човека и постоянно сме в диалог с иракското правителство и с иракския парламент. Трябва ясно да заявя, че не става дума само за безпокойство от страна на международната общност. И в самия Ирак това е повод на безпокойство и там се водят дебати по въпроса. Не бих се изненадал, ако новата коалиция, която очакваме да управлява страната, която очакваме доста по-широко от преди, е, и един по-силен ирландски парламент, е, да могат да доведат до по-нататъчни дебати по този въпрос. Мисля, че ние трябва да зачитаме е, правата на институциите в Ирак е, да се справят с тези въпроси и такова би трябвало да бъде отношението на цялата международна общност. Но от друга страна имаме общи, всеобщи принципи, които трябва да прилагаме и за това искаме нашата мониторингова функция да спазва тези принципи, защото тя ни дава възможност да бъдем конкретни и във взаимоотношенията си с иракчаните, на базата на това, което наблюдаваме и на базата на това, което смятаме, че трябва да бъде разрешено. Но в крайна сметка е отговорност на иракското правителство да вземе своите решения и е важно тези решения да бъдат зачитани от нас, разбира се, ако те отговарят на всеобщите принципи на защита правата на човека и хуманитаризъм. Не мога да кажа какви са намеренията на новото правителство по отношение на защитата на мълцинствата. Мога само да кажа, че всички лидери на политически партии заклеймиха нападението срещу католическата църква през октомври и мисля, че има едно общо разбиране, че бъдещето на Ирак би трябвало да се основава на зачитане на всички, независимо какво е тяхното вероисповедание и така нататък. последните години много неща се случиха в Ирак и то неща, които като че ли служат за стимул на онези, които биха искали а, да има повече разцепление на религиозна основа в страната. Тази страна, това е, е отколешен проблем. Много хора казват, че преди изобщо дали не са знаели кой е от коя религия. Сега обаче нещата се разделят на тази основа и международната общност би трябвало да подпомогне конструктивните сили в Ирак да преодолеят този проблем. Не съм убеден, че съм запознат с това дали мисията на Европейския съюз има помещения, но за онези държави, които работят от международната зона, все още е необходима защита. Надяваме се с времето от тази потребност да падне. Приветствам участието на ЕС в Джуслекс с министра на вътрешните работи и други. И се надявам новото правителство също да сметне, че това е един приоритет укрепването на върховенството на закона в Ирак е един от основните елементи, които биха определили бъдещето на страната. В търговски план инвестициите в нефтената инфраструктура и увеличаване на производството на нефт са основни. Има увеличаване също така на инфраструктура, свързана с туризма и недвижимите имоти, но разнообразяването на иракската економика все още е проблем и тече диалог по този въпрос с правителството. Международната общност предоставя подпомагане, но тя е различно, това подпомагане е различно от това в Афганистан. Нивото на това подпомагане за хуманитарни цели когато направим разграничение между вноските на САЩ и другите такива, е много по-малко от това, което бе предоставено за Афганистан. Има един иракски доверителен фонд за хуманитарна помощ. Последните 6-7 години той похарчи над 1 трилион долара. Има известни сигнали за корупция, както знаете. По индекса за прозрачността, те са в края на таблицата. И за това се надяваме инвестициите в законност и ред да въведат ред. И накрая, намаляването на насилието и ролята на силите за сигурност на Ирак. Съществува консенсус, че способностите на тези иракски е, сили за сигурност е, се увеличила средно погледнато, което пък означава, че има различия в зависимост от е, вида дейност или мястото, където работят тези сили за сигурност. Необходими са още усилия, особено що се отнася до обучение на полицията. Отново тук мога да приветствам усилията на много държави членки на Европейски съюз, които дават подкрепа на Ирак в това отношение. И това е един много резултатен начин да се опитаме да стабилизираме обстановката, като се опитаме да създадем една нормална страна, където гражданите могат да, да живеят свободно, където инвеститорите могат да инвестират и където борбата с бедността и економическия растеж са на дневен ред. Още не сме стигнали там, защото имаше много пречки, а, от друга страна има голяма несигурност, но мисля, че можем един предпазлив оптимизъм да изразим, макар че участието на международната общност ще бъде изключително важно, за да може този оптимизъм да се превърне в реалност. Благодаря. Благодаря, казва председателят на господин Меркерт. Срещата ни беше изключително приятна. Много продуктивна. Отново ви благодаря за желанието да дойдете да се отзовете на тази покана. Ще продължим да говорим на други заседания по тази тема. До следващата ни среща. Cari colleghi, oggi continuiamo il dibattito sui recenti Дами и господа, днес ще продължим дебата с последните събития в Западна Сахара. Тази сутрин ние слушахме господин Улцалек, председателя на фронта Полисарио. Сега имаме възможност да изслушаме министъра на външните работи на Марокко, господин Фаси Фири който беше така любезен да приеме нашата покана, за да обсъдим тези чувствителни въпроси. Както знаете, господин министър, миналата седмица Европейският парламент прие резолюция за положението в Западна Сахара. Знае, че темата е озадачила в известен смисъл вашата страна, Искам да ви кажа, че тази резолюция не беше представене на позицията на една отделна национална делегация, а е резултат от работата на всички политически партии, които представляват различните държави членки. Аз вече го казах, но искам също да кажа и публично, че съжаляваме за загубата на човешкия живот, предизвикани от инцидентите, които обсъждаме днес и в частност искам да изразя съболезнования на семействата на служителите на полицията, които са загубили своя живот при тези събития. Господин министр, моля ви за изказване в рамките на 10 минути, за да може да, да имат възможност депутатите да ви поставят и въпроси. Сега сме готови да ви слушаме много внимателно. Благодаря, господин председател. Дами и господа, уважаеми депутати от Европейския парламент, за мен е голямо удоволствие да съм с вас тази сутрин, за да проведем този дебат. Искам да благодаря на председателя на Комисията по външни работи за отправената ми покана. Аз съм готов да ви слушам, да се отбележа това, което имате да кажете, да обсъдя с вас вашия анализ на положението за положението в Западна Сахара. Ще се опитам да се вместя в 10 минути в встъпителното ми изказване. Бих искал отново да потвърдя ангажимента на Марокко за по-нататъчно развитие на отношенията с Европейския съюз. Това е наша стратегическа цел и тя е заложена още от самото начало, след получаване на независимостта. Това е въпрос, по който са едини и левицата, и десницата, и това е въпрос, който е необратим за нас. Колкото по-добре се развиват отношенията с Европейския съюз, толкова по-добре за Марокко. Знаете, че Марокко има засилен статут в отношенията с Европейския съюз. И Марокко в челните редици на Евросредиземноморското сътрудничество по отношение на политиката, на плановете за действие. За нас е още по-важно е Марокко да спазва ангажиментите поети с Европейския съюз. Ние, ние считаме тези отношения за намеса в външните ни работи. Мисля, че това ни помага, дава ни глътка въздух, за да можем да постигнем напредък в вътрешен план. Ние работим и по сближаване на регламентите. Ние участваме в миротворните операции. Ние сме единствената страна, която заедно с вас участва в Босния и Херцеговина в съвместните сили. Ние сме под комисия за добро управление човешки права. Ние сме също единствената страна, която присъства която дава възможност за участие не само на министрите, но и на неправителствените организации. Така че Марокко се развива, променя а, и развива специалните си отношения с Европейския съюз. Независимо от това е, има някои проблеми в а, нашето окръжение, в а, страните от Магреба. Ние сме най-низко, когато става дума до африканската интеграция. Имаме проблеми с а, съседите от Алжир, по границата. Имаме също някои спорове, които се отнасят до някои стратегически въпроси в Близкия изток. В нашия регион има доста предизвикателства в Сахара, в отношенията с Мавритания, с Гвинея-Бисал, с Алжир и други страни. За нас това са сериозни стратегически предизвикателства. Сега, преминавайки към въпроса за Западна Сахара, аз съм готов да ви предоставя документация на унези от вас, които проявяват интерес. Там може да се запознаете с развитието на въпроса също се акцентира в някои конкретни въпроси. Няма да навлизам големи подробности на този етап. Позволете ми само да кажа, че колонизационният период в Марокко беше доста необичайно. Имахме а, испанско, френско присъствие, Танжир имаше още по-смесено присъствие, когато получихме своята независимост, това стана поетапно, стъпка по стъпка. Обхваната е зоната не само на Западна Сахара, но и други зони, където имаше испанско присъствие, които сега са е, възстановени. Например, Тафен. Имахме споразумение за него е, с е, Испания имаше сключено споразумение през 1975 година в Мадрид и за още една друга зона. Имаше призив за връщането на тези райони, включително Западна Сахара. Тогава испанското правителство реши да предприеме двустепенен подход. Първо ниво беше върнат през 1965 година. Международния контекст обаче се промени. Има ново развитие на ситуацията и в останалите страни от Магреба. По време на колонизацията, когато Испания а, беше в тази зона, Полисарио не съществуваше. Полисарио не е единствения законен представител на хората от Западна Сахара. Никой документ на ООН не подчертава този факт. Те нямат правен статут, нямат демократична легитимност. Така че няма нищо, което да подкрепя твърденията на фронта Полисарио. Голяма част от жителите на, на Сахара а, имат мароканска идентичност. Полисарио не може да се разглежда като освободително движение по критериите на ООН. Ние се опитваме да намерим окончателно политическо решение на въпроса. По наше мнение, през 2002 ние Отговорихме на призивите на международната общност и на ООН. ООН тогава реши, че би било добре всички заинтересовани да седнат на масата на преговорите и да направят предложение за решаване на проблема. Марокко направи именно това. Ние предложихме решение, което беше в съзвучие с международното право. Това беше и реалистичен компромис, който беше прагматичен и реализуем компромис. Съветен за сигурност на ООН обаче заяви, че може да се подкрепи инициативата на Марокко. За съжаление обаче още от самото начало имаше противопоставяне от страна на алжирския министр. Той казва, че това е мъртво родена инициатива. Полисарио също отхвърлиха инициативата. Казаха, че тя се базира на принципа, че на първо място трябва да се отстоява мароканския суверенитет в района, което не е така. Ние искахме да се възползваме а, от а, постигнатото в а, съвета за сигурност на ООН. Това беше а, обществен план, обществена стратегия от наша страна от 2007 насам. Бяха предприяти три действия на първо място имаше координирани действия, свързани с правата на човека в западна на Сахара. На второ място се говори за незаконно експлуатиране на природните ресурси на Западна Сахара. И на трето място твърди се, че Сахара не е окупирана територия. Всичко това е от е, един е, непрекъснат е, опит от страна на тези, които проявяват интерес към региона. Това са съгласувани пропагандни усилия, Относно последните събития в Елайон, В Марокко можем да се гордеем с това. Нека да ви обясня какво имам предвид. В Алаюн позволихме да бъде формиран този лагер, то е съвсем свободно. И вместо да закрием този лагер, въпреки че полицари твърдят, че е бил а, затворен, че няма достъп на храна, на вода, на медикаменти, всъщност много превозни средства влизат и излизат ежедневно от лагеря, така че няма никаква блокада. Полисарио и Алжир имат съвършено други твърдения. Разтурването на лагера стана съвсем мирно и демократично. И не вярвам, че в друга страна на света нещата биха минали толкова мирно. Тези, които загинаха в лагера, бяха марокански полицай Нямаше нито една жертва сред цивилните жители. Някои дори в вашия парламент говорят за етническо прочинстване, дори за геноцид. Обаче беше потвърдено, че не е упражнено никакво насилие при това събитие. Полицейските сили бяха посрещнати с запалителни бомби. Истината беше представена превратно. След разтурянето на лагера, хората правят доста погрешни твърдения. Аз няма да навлизам в детайли, но съм готов да ви представя колкото е необходима информация по този въпрос. Председателят. Има 20 души, които искат да вземат думата. Не разполагаме с достатъчно време, за това ще трябва да огранича времето за изказване за по една минута. Първо, господин Салафранка. Благодаря, господин председател. Аз искам да приветствам факта, че външния министър е тук и от името на НП. Ние определихме резолюцията като прибърсана и неоправдана. Но мисля, че вие неоправдано сте а, развалили този лагер. В едно интервю в Ел Паис, а, ето тук съм седнал, вие казвате, а, че не са изтезавани а, невиновни. Тоест, казано по друг начин, вие твърдите, че сте изтезавали само виновни. Алмундо е бил експулсиран и казвахте, че в, по време на петте дни, в които хората са били в плен, са били арестувани, те са били принуждавани да пият собствената си урина. Какво ще кажете по този въпрос? Ако не ви допада, ако не ви допада начина по който журналистите пишат за вас, вие ги експулсирате, нали? също така това, това въжи за свободата на печата. И мога да ви кажа, като представител на европейските граждани, ние можем и не, из... ние не можем и не искаме да приемем нещата в този вид. Благодаря. Сега госпожа Гомеш една минута. Господин министр, euh, ние сме на мнение, че Марокко трябва да отговаря и да носи отговорност пред всички и за всички хора, които са изчезнали, които са били ранени, които са били убити а, при бруталното нападение на този лагер. Тайните служби казват, че а, цифрата на мъртвите е между а, 200 и 500 аз бих искала а, пресата да има достъп до Аюн. Искам лично да ми каже дали аз мога да отида на място в а, Адаюн през а, идните седмици, за да събера информация на място. Господин министр, вие говорите в полисарио, с полисарио в ООН. Е. Защо се опитахте тук да легитимирате а, съответните представители на Полисарио. Госпожа Итербрък. Благодаря. А, резолюцията, която бе прията от парламента, бе подписана от моя министър. Аз може би не съм съгласна с всичко, което е написано в тази резолюция, но все пак това е един официален текст на суверенна а, европейска институция. И разбира се, вие имате право да имате собствено мнение по въпроса, но аз мисля, че легитимността на този текст, неговата основателност не може да бъде оспорвана. Сега, по конкретната тема. Аз си задавам няколко въпроса. Казва се, че в лагера, който е изграден извън на Юн, и хората, които се намират а, а, извън него, а, че тези хора са имали а, социални причини, те са имали економически а, основания, те са търсили работа и това им е било обещано. Същевременно вие ни казвате, и аз не го подлагам на съмнение, че правителството на Юн добре се е развило в економически план. Как можете тогава да ни обясните? ситуацията. Euh, Господин Румева за една минута. Да, първо бях шокиран, като а, чух, че казахте, че мароканците са упражнявали насилие. Къде са тези лица, които са изчезнали от тази зона, първо? И второ, знаете ли, че, в резолюция, че резолюцията на парламента не е резолюция на НП, а е резолюция на всички останали политически групи в парламента? На трето място, ако спазвате международното право, защо не допуснете провеждането на референдум за самоопределене в Западна Сахара? И на трето място, ако нямате какво да криете, е, защо информаторите не могат да си е, вършат работата? И ако искате да действате отговорно и да си сътрудничате, защо е, изчерпвате и е, взимате от ресурсите на територия, която не ви принадлежи? Северна Сахара. Господин Майер, сега за една минута. Благодаря, господин председател. Да, господин министър. Става дума за нелегална окупация на Западна Сахара. Поне така изглеждат нещата от международно правна гледна точка. Вие казвате, вие предотвратявате пристигането на а, делегати, на международни наблюдатели, на журналисти, а, хора, които искат да разгледат, да разследват престъпните деяния. Това, което искаме е да спазвате международните договорености и а, последния мандат на съвета за сигурност на ОНЕ. Мисля, че всички политически бежанци трябва да бъдат освободени. Всички от тези, които нелегално са били арестувани. И естествено най-важното е да спазвате международното право. Благодаря ви, господин министър. Сега господин Милан Мон, една минута. Благодаря, господин председател. Първо ви благодаря за това, че разяснихте смисъла на резолюцията от последните седмици. Благодаря и на министъра, че е сред нас. Искам да издам няколко въпроса, които зададах и на Полисарио. Защо лагерът не можеше да бъде развален по мирен начин? Бяха проведени разговори с различни представители, с представители на лагера. Какво се случи в нощта? Имаше и нови разговори. Какво се случи по време на тези разговори? И един въпрос за бъдещето. Климатът е много напрегнат. Как, а, да се, а, как да започнат сега новите разговори в Нью Йорк и какви очаквания имате от тези разговори? Благодаря ви. Господин Паню, една минута. Господин председател, уважаеми господин министр, благодаря ви много, че сте сред нас. Става дума за важен момент и аз вече го казах преди това. Ние бихме а, искали тук сред нас и да е алжирския министр на външните работи. А, нашия председател каза обаче, че той има други задължения, няма възможност да присъства. Искам да ви задам един въпрос. Вие казахте току-що, че тези задължения от 2004 година са били поети в рамките на ООН, и а, Кристофър а, Розен, а, изваредния а, пратеник, а, каза, че от страна на Марокко се предлага автономия. Може би бихте могли да ни кажете нещо повече по този въпрос. Как изглеждат нещата във връзка с а, преговорите, които започнаха в ООН, така че този план за автономност наистина да може да бъде приложен. Плана, по който се води дискусии в ООН. И на второ място и в заключение – защо е, се случи всичко това, е, въпреки че започнаха преговорите? Можете ли да вземете думата по този въпрос? Сега господин Вайгер за една минута. Уважаеми е, господин председател, уважаеми господин министър, Днес имаме и чуваме две много противоречащи си истории за проблемите в Западна Сахара. Аз не искам да интерпретирам, да тълкувам резолюцията, защото опитните дипломати могат да прочетат какво се крие за тредовете и да обяснят на мароканския министр. Не мисля, че а, поведението ви е било адекватно. Неадекватно а, също така е търсенето на различия между нашите позиции, между позициите на всички нас, които сме се подписали под тази резолюция. И няма защо да посочвате виновници. Е, един партньор, който игнорира резолюция на ООН, не може да има претенции. Съгласни ли сте да изпратим специален пратеник в Западна Сахара и ще си сътрудничите ли с него? Това е въпросът ми. Благодаря ви. Следващия оратор за една минута. Благодаря. Искам да задам два конкретни въпроси. Нашия испански колега господин Майер, също член на тази комисия, искаше в началото на ноември, ноември да посети Алаюн и да си състави а, собствена картина за лагера там. Все пак обаче влизането на територията на Западна Сахара му бе отказана от мароканското правителство. Същото въжи и за един депутат на германския Бундестаг, който бе третиран е, без какъвто и да е респект от граничните власти. Това събужда впечатление, че каквото и да е присъствие на чужди, чуждестранни свидетели се предотвратява. Затова искам да попитам, по, каква, по какви причини избрания представител на европейското население господин Майер не бе допуснат на територията на Западна Сахара. За мен причина за напрегнатата ситуация са ресурсите в Западна Сахара. Констатирам безперспективно за това население. Марокко отказва от години да приложи резолюцията на ОНЕ за провеждане на референдум. Аз искам да попитам Какви са предстоящите стъпки, които Марокко ще вземе, за да проведе този референдум, който се изисква? Благодаря, госпожа Оти, за две минути. Благодаря, госпожа Дати. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, е, е, господин министр, че сте сред нас. Много депутати бяха изненадани, че а, тази резолюция бе а, изтеглена за приемане по-рано от декември на ноември. Нямаше възможност за дискусия, нямаше достъп до поверителна информация. Да, наистина парламентът е суверенна институция, но все пак трябва да има възможност и за дебат. Това искам да кажа като уводни думи. Във Франция ние видяхме конкретно как изглеждат нещата по отношение на резолюцията за ромите. Резултатите не бяха добри защото Франция не наруши човешките права на ромите. И това исках да кажа във връзка и с начина на гласуване по отношение на тези две резолюции. Искам да попитам за плана за автономност на Европа. Дали съответства той а, на идеята за самоопределяне на Западна Сахара? Защо а, се стигна до такива насилия? за насилие, защо се стигна до насилие срещу марокански полицаи? Има ли някаква връзка между насилствените действия и а, военните изявления на полисарио? Сега, господин министър, 10 минути. Je remercie, mesdames et messieurs les députés, pour leurs interventions. Благодаря на всички депутати, които зададоха своите въпроси. Думите като че ли се използват малко е, несериозно и се играе с думи, които имат е, тежко значение. Например, окупация. Използвахте думата окупация. Къде в резолюция на ООН пише окупация? Не може да намерите резолюция на съвета на сигурност, в която да е записана тази дума. Ако погледнете съдебните решения на ОНЕ, пак няма думата окупация. Така че много ви моля да не използвате така думите отгоре-отгоре и леко, защото това е пропаганда. Казахте, че Марокко не спазва международното право, не спазва резолюциите на съвета за сигурност, че съвета за сигурност призовава за референдум. Това не е вярно. Моля ви да ми покажете къде пише референдум, в която иде от резолюциите на съвета за сигурност от 2004 на 7. Съвета за сигурност призовава страните, призовава съседните страни, включая Алжир, да си сътрудничат. Марокко и Алжир също са включени за да се постигне до едно, да се стигне до едно политическо решение, което да е взаимоприемливо за всички като се вземат предвид усилията, които Марокко положи 2006 година, ООН излиза с този текст на базата на един компромис и на базата на реалистични очаквания. Т.е. целта е да се постигне самоопределяне. Не бъркайте референдума с самоопределянето. Референдума си е един механизъм, един инструмент, който се използва. Някой се изсмя саркастично. Обаче думата референдум не я пише в резолюциите на съвета за сигурност от 2004 на сетне. 89-та опитахме да направим референдум, след това до 2000-та опитвахме. Пак, съжалявам, референдума не е а, панацея. Референдумът е един инструмент на мълцинствата. Имаше три такива референдума по чапката на ОНЕ за разрешаване на 60 случая. Кой ръководиш от преговорите? Кой казва, че референдума е единственото решение на проблема? Кой гледа така ограничено на нещата? Моля ви, не използвайте думата окупация, защото това не отразява действителността и не отразява международното право. Говорите за е, използване на природните ресурси. Ми трябва да ви кажа, че зависи от къде се гледат нещата. Сахара е беден регион. Там няма ресурси, които да дадат възможност на населението да се възползва от тях т.е. не се възползваме от природни ресурси в този регион. Един процент от националните ресурси са в Сахара. А когато говорим за рибно стопанство, там има публични инвестиции. Публичните и частните инвестиции дават възможност на риболова да се развива наистина добре в този регион. Говорейки за някаква експлоатация на ресурси, какво искате всъщност? Местното население да бъде наказвано допълнително ли? Точно поради тези причини Независимо от цялото си уважение към вас, госпожо Домаш, Гомеш, ако кажете, че 500 души са убити, аз мога да ви кажа, че целият свят, включая Human Rights Watch, включая Amnesty International, Международната федерация за защита правата на човека, да всички те, които са там и присъстват по места, не са съгласни с вашата резолюция. Human Rights Watch казва, че не е имало нито една смърт при разтурянето на този лагер. Вие казвате 500 души. Когато говорихме с Полисарио, а, им казах, дайте ми имената на убитите. Какво ми дадоха те? Две имена. Тези двама души са живи. Има свидетели на това, че тези двама души, чието имена получих от Полисарио, са живи. И дори са подали жалба. По време на операцията по развалянето на лагера имаше много преувеличена информация. Казваше, не давахте инфо... храна на хората, не давахте медикаменти и това си беше клане. Така се говореше. А, е, казахте, това е терор. Но не. Съвсем спокойно можеха да си тръгнат а, е, хората оттам преди а, е, да бъде премахнат този лагер. Говори се дори за хуманитарна трагедия. Говори се за лагери тип Аушвиц. Това са думи на фронта по Лесарио. Те ги наричат а, лагери от типа на Аушвиц. Обвинихте ни, че сме убили 20 000 души. Обаче нямаше нито един смъртен случай. Е, би трябвало да признаете истината. А истината е такава, каквото казвам в момента. Пак дайте ни имена, казваме на Полисарио. Нито има починали възрастни, нито има убити деца. Говорихте за диктатурата на Пиночет. Това ли е начина да се води диалог? Казвате Пиночет. Пак казвам, дайте ми свидетелства, че някой е умрял. Това са манипулации, това е пропаганда. Съжалявам, така трябва да го нарека, защото това са лъжи. Говори се за етническо прочистване, анархистични арести, масови отвличания, измъчвания на граждански лица. Хората в момента се опитват да се съсредоточат е, върху това да започне нормален живот. Говори се за полицейски атаки, за разрушаването на лагера. Всъщност, полицията беше тази, срещу която се хвърляха коктейли Молотов, всякакви видове подръчни оръжия. не, не говорите истината търсим свидетели. И сравняваме това, кое е с случващото се в Газа. Ето тук има едно видео на една жена, която разпознава а, бебето си. Ма те са от 2005-та. Ето това се качва по сайтовете. То няма нищо общо с нашата страна. Пресата се опитва да изрови някакви трупове. Ма няма трупове. Ето едно престъпление през 2005 в Казабланка, което публикуват, което няма нищо общо с Западна Сахара. Тоест, изравят се някакви информации, които чисто и просто манипулират истината. И е, не, не е медийна грешка. Не може да се нарече чисто и просто журналистическа грешка. Това е нещо, което сега НПО-тата използват. Между 75 и 94 та полисарио убиха испански рибари. И когато Асоциацията на жертвите, на стотиците убити рибари, се обърна към нас, питаше, кой ги уби? И какво стана? Нищо не стана след това. Никакви действия не бяха предприяти. ще кажете, Западна а, Сахара е независима държава, представена от фронта Полисарио. Ако кажете такова нещо, аз ще отговоря следното. Като един от вашите партньори. Резолюцията, която сте приели. Ще ми дадете ли възможност да я коментирам? Аз съм ваш партньор, нали? Политически диалог трябва да се води. Трябва да имам право да я коментирам. Според нас тази резолюция пренебрегва множество факти игнорирате неправителствени организации, които са там по места и казват неща противни на вашата резолюция. Знам, че не искате да включите тези неща, че Amnesty International, Human Rights Watch и Международната федерация за правата на човека са там по места. Не сте включили във вашата резолюция, че има и марокански неправителствени организации, които също следят ситуацията, защото и ние искаме да знаем какво се случва. И това са наистина сериозни неправителствени организации, много силни. Вие ги игнорирате. Пренебрегвате ги. Журналистите също пренебрегвате, които са там, в региона. В а, своята резолюция, в която говорите за правата на човека, на населението на Западна Сахара по-специално, вие не споменавате децата на убитите, е, когато тези лагери се разтуриха от другата страна на границата. Някой пита ли какво се случва в лагерите в Тандув? Знаете ли беженски лагер по цял свят, където и да било, където да има неидентифицирани лица и където Върховният комисар на ООН е за бежанците да отказва правото на хората да, да се идентифицират. тази съвместна декларация никой не говори по този въпрос. Чисто и просто не искате тези факти да се знаят. Какъв а, закон се прилага в тези лагери? Алжирско право или полисарско право? Тези хора в лагерите нямат никакви права. И защо постоянно повтаряте като мантра референдум, референдум, референдум? И ако някой постави под въпрос това, какво да направим? Извинявам се за това, че говоря много развълнувано, но трябва да ви кажа наистина какво мислим за вашата съвместна резолюция. Смятаме, че действате преждевременно. Разбира се, действията са си ваши. Е, това е ваше правомощие, но според мен тази резолюция е несправедлива към онези, които загубиха живота си. Тя е небалансирана заради всичко, което казах до момента. Благодаря ви. За съжаление, няма да дам думата на всички колеги, които поискаха да зададат въпроси, тъй като не разполагаме с достатъчно време. Ще избера произволно трима от е, оставащите девет. Ще се опитам да бъда максимално балансиран. Господин Ванес, благодаря. Почти е възможно за една минута да се спре на този толкова сложен въпрос с всичките му аспекти. Господин министър, съгласен ли не сте? Но първо да ви благодаря, че дойдохте за вашето изявление, което беше много детайлно. Деколонизацията не е приключила. Това трябваше да стане под егидата на ООН. Освен това, международната общност е изрази своето становище относно диалога между различните страни в този повече от 35 годишен конфликт. Тогава се говореше за референдум, сега казвате, че се е променило мнението ви и че референдумът ще реши какъв да е изхода, дали автономия или пък самоопределение. Резолюцията на парламента не е антимароканска. Може би има някои депутати, които да са враждебно настроени към Маре, Марокко, но большинството имат по-различно мнение. Господин министр, имате проблем с комуникацията. Очевидно се опитвате да решите този проблем, като дойдохте днес на тази среща с нас. Председателят. Господин Касолидис за една минута. Мога ли да завърша изречението, се казва господин Ванес. Испания не е административна власт, съгласно определението на ОНЕ и международното право господин Касолидис. Искам да благодаря на министъра за неговото присъствие. На територията на Западна Сахара и в лагеря Тандув няма наблюдение от трета страна. Ето защо се получават тези разнопосочни мнения за ситуацията. Дали правителството на Марокко може да използва суверенното си право и да избере една трета страна, комитет, който да присъства непрекъснато в Западна Сахара, защото всяка полиция е оставена на самотек. Дори тук в Европа сме констатирали многократно, те използват незаконни, неприемливи методи. Дали една комисия или механизъм за наблюдение от страна на трета страна може да бъде избрана от марокканското правителство и да присъства на място, за да се спрат тези разнопосочни представения на положението там. Господин Панцери, в качеството ми на председател за отношенията с страните от Магреб, ще бъде последния, който ще зададе въпрос. Ние вече Проведохме дискусии с представители на Полисарио. Ние като парламент искаме да помогнем в процеса на преговори, който върви в рамките на ООН. Има дебат, който се води тук, за това какво да се впише в една резолюция и какво да бъде оставено за по-нататък, за да се установят фактите на място. Ако нещата са се случили така, както вие ги описахте, господин министър, не би трябвало да има никакъв проблем да бъде е, изпратена делегация за установяване на фактите от е, Европейският парламент. Ние искаме да имаме открит диалог с Марокко, който считаме за важен партньор на Европейския съюз. Искаме Европа да участва в намирането на решения. Така че това, за което моля, е да бъде допусната делегация. Ние имаме парламентарни делегации. Имаме такава делегация за връзки с Марокко и трябва да използваме посещение на място, за да установим какво точно се е случило. Надявам се да приемете тази идея. Господин министър, имате думата за отговор. Благодаря ви много, господин председателю. Искам да приветствам предприятите действия от господин Панцери и диалога, който води с неговите колеги от Марокко. За съжаление, заседанието на съвместния парламентарен комитет Европейския съюз Марокко не се състоя преди приемането на резолюцията. Това щеше да е възможност да се изслушаме взаимно, да споделим информация. Диалогът между Европейския парламент и Марокко беше изтласкан на страна и ние намираме това за жалко. Въпреки това, аз предложих да дойда на това изслушване и да споделя информация, но това се оказа невъзможно защото вие взехте решение да приемете резолюция. И действително съжалявам, че не се проведе диалог. А това не е механизма, който е предвиден в нашите споразумения. Разбира се, че Испания е административна власт. Предвид Както се твърди от някои, присъствието на тази страна в Марокко има споразумения, подписани с Испания. Вие казвате, че това е незаконно, но ние считаме, че работим с една държава, с която сме сключили договор. Аз няма да се опитвам да ви убеждавам, вие нищо не казахте за Алжир или Полисарио. Вие просто сте взели своето решение. Марокко трябва да бъде част от намирането на решение в този регион. Когато Марокко се опитва да представи положението, някои загърбват а, важното заради несъществените детайли. Хората понякога се фокусират върху определени събития и губят от погледа си важните неща, именно преговорите. Ние искаме да преговаряме с Полисарио, но искаме да се изяснят фактите, когато Полисарио идва тук и казва, че те са законните представители на народа на Западна Сахара, аз казвам, че това не е така, защото большинството от хората, живеещи в Западна Сахара, не приемат това за факт. Някои казват, че уреждането трябва да мине непременно през провеждането на референдум. Да, ние се опитахме да проведем референдум, но той се провали. Оказа се, че това е невъзможно. Те говорите за други случаи, като Судан или Източен Тимур, при намирането на подобно решение, но вижте какво става в Судан и в други части на Африка. Аз ви казах какво каза съвета за сигурност на ООН по въпроса за самоопределението и че такова трябва да бъде постигнато чрез процес на преговори и трябва да се намери едно единно решение, приемливо за всички страни. Марокко прави такива усилия на базата на реализма и прагматизма. Ние започнахме тези преговори добронамерено и ще продължим тези преговори след четири кръга на преговорите. Какво казва по специалния представител на ОНЕ? Че опцията независимост не е реалистична но това беше отхвърлено. Направиха се четири посещения, говори четири пъти с партньори и беше решено да се избере друг представител, да се избере друг метод за водене на преговорите, да се а, забърза темпото и да се мине към друг подход. Надявам се, че а, така ще можем отново да възстановим а, натрупаната енерция и трябва да видим цялостната картина, такава каквато тя а, се вижда и е приемлива за всички заинтересовани страни. Ако всички са съгласни, тогава защо да се налагат условия, като, например, провеждането на референдум? Никой няма да договори решение, ако хората настояват да се спази това условие за провеждането на референдум. Сега за Алжир. Съжалявам, че моят алжирски колега не е тук, защото все пак можехме да проведем диалог с вас и да ви представим положението. Жалко е, че той не е тук, за да можем да постигнем допълнителен напредък. Всъщност, ние бихме искали Алжир да допринесе за намирането на решение. Ние бихме искали Алжир да помогне в намирането на решение. За това щеше да е изключително добре, ако външния министр на Алжирия се ангажира. Алжир все пак е ангажиран, но те са ангажирани в своята армия. Някой започва да забравя този факт. Има взети затворници от алжирска страна. Те бяха освободени години по-късно. Трябва да, да се знае какво се е случило, докато те са били на тяхна територия. Женевската конвенция урежда въпроса а, за присъствието на бежанци на а, територията Но няма достатъчно информация за тях. Защо? Читам, че това заслужава да бъде обсъдено с алжирския външен министр. Ние го правим в рамките на срещите на ОНЕ, тъй като Алжир носи своята отговорност при това положение. Искам също да поставя един въпрос, който вие вече знаете, а именно, че европейският данокоплатец допринася за оказването на хуманитарна помощ и за подпомагане на беженците в региона осигурява им провизии. Ако видим какво прави комисията, какви са заключенията, вижда се, че е необходимо да има допълнителни инвестиции. Но когато приемате резолюции за спазването на правата на човека, вие говорите само за необходимостта от осигуряване на помощта не разглежда въпроса за това, че те трябва да могат свободно да се движат. Нищо подобно не е споменато в приятите резолюции. Вие изглежда се придържате като това, което сте набелязали първоначално. Ето защо ние в Марокко считаме, е, че е важно да се намери решение чрез преговори, като се отчетат всички аспекти на въпроса. За това ние не позволяваме да бъдем отклонявани от важните въпроси. Трябва да имаме един умерен, справедлив подход по отношение на някои от мерките, които се предприемат. Когато сме изправени пред такава пропаганда, Сигурно знаете за журналиста от Reuters, на журналистите от Washington Times, които посетиха лагерите, но а, се казва, че са били помолени да напуснат, защото не са преминали през изключителните испански канали. Това е реалността на място. Надявам се, че съвместният парламентарен комитет ще проведе своето заседание в скоро време. Разбира се, марокканското правителство е на разположение на Комисията по външни работи на Европейския парламент. Две и половина милиона души в Казабланка а, заявиха несъгласието се с резолюцията. Аз искам да ви а, представя а, как се чувства марокканския народ. Те се чувстват наранени от а, тази резолюция. Те се питат защо са използвани такива термини. след като силите за сигурност на, на Марокко са били посрещнати с а, мачети и с а, други оръжия. Благодаря, господин министър. Съжалявам, че не всички колеги можаха да се изкажат. Диалога ще продължи предвид на сложността а, и чувствителността на въпроса. Надявам се да имаме срещи в бъдеще. Не в такава спорна обстановка, за да разгледаме този въпрос. Сега, след като изпратим министъра, ще продължим нашата работа. Сега ще направим 5-минутна пауза. siamo Svoboda. Eh, abbiamo pochissimo tempo a disposizione e quindi... Много малко време имаме. И затова искам веднага да продължа. И без дълги увертюри да преминем към следващата тема. Става дума за проекто резолюция за Харватска. Това е следващата точка в дневния ред. Хане Свобода има думата, който бе толкова любезен да отложи дебата по неговата проекторезолюция за по-късно. Но, както ви казах, за съжаление не можем да започнем, защото шумът в залата е нетърпим. Много ви моля наистина да, да напуснете залата. Господин Свобода, имате думата. Грация, grazie, signor Presidente. Uh, ich habe natürlich Verständnis, dass bei so проявявам разбиране, че при толкова важна тема може да се стигне до отлагане. За щастие, Харватия не е толкова спорен въпрос, колкото въпроса за Западна Сахара. Затова ще бъда сравнително кратък и ще се спра само на най-съществените моменти. Първо, бих искал да кажа съвсем ясно, че Харватия наистина, особено през последните месеци, положи големи усилия да проведе необходимите реформи. Това не винаги е лесно да се направи от политиците в страната, които са носили отговорност преди. Но харватското правителство направи значителни стъпки, особено по отношение на борбата с корупцията и реформата в съдебната система. Това са централни точки. И ако разглеждам поне моята страна Австрия, има много широка подкрепа за присъединяването, но има и загриженост, що се отнася до борбата с корупцията и съдебната система и реформата в нея. Комисията най-вероятно през март месец ще провери дали са постигнати съответните а, индикатори и се надявам междувременно Харватия да полага усилия за преодоляване на проблемите. Сега ще котлив въпрос е сътрудничеството с Международния наказателен трибунал в Хага. Аз предполагам, че Харватия ще направи всичко възможно, за да оптимизира това сътрудничество. Знам, че има документи, в които участи въпросът е имало ли е такива документи, унищожени ли са, съществуват ли все още копия от тези документи. Аз съм на нея, че този въпрос трябва да може да бъде разрешен, защото не липсва а, сътрудничество. Може би има някои пропуски все още, но аз се надявам, че господин Брамерц и хрватското правителство и особено министрите на правосъдието се объединят около необходимите стъпки за а, допълване на а, това сътрудничество и според мен това не бива и няма да се превърне в препятствие за присъединяването на Харватия към Европейския съюз. Един втори въпрос, който постоянно се повдига е въпросът за конкурентоспособността във връзка с корабостроителниците. В това отношение е, трябва да се види, че в толкова трудни кризисни времена не може да се извлече оптималното в това отношение. Харватия осъзнава, че това е необходимо, защото парите, които а, е, се поглъщат в момента в тези корабостроителници, със сигурност могат да се използват разумно. От друга страна, а, е, реформата и новото структуриране на корабостроителниците трябва да се осъществи по такъв начин, че да не създава нови проблеми. Още веднъж искам да обърна внимание на това, че точно що се отнася до сътрудничеството между Сърбия и Харватия, нещата са се подобрили значително и това е, така се вижда и се изразява в доклада на колегата Качин. Двете правителства предприеха сериозни стъпки и аз се радвам, че президента е, на Харватия бе Вуково и призна а, зверствата и а, престъпленията, които са извършени от някой там. Това е една много тежка рана, която е, бе причинена на Харватия тогава, а, особено а, непосредствено а, след а, така възпоменателната дата на инцидентите, ние посетихме региона и това са важни стъпки за а, сближаване на народите в а, този регион. Накрая искам да се спра на въпроса за младсинствата. Никоя страна не е решила напълно въпроса си за младсинствата и със сигурност и тук има неразрешени, неразрешени проблеми. Моето впечатление обаче е, че що се отнася до младсинствата, особено сръбското младсинство, в Харватия са предприяти значителни стъпки напред. Интеграцията не е лесен процес в при трудна економическа ситуация Харватия се намира в такава, все пак обаче се полагат усилия за намаляване на дискриминацията, насърчаване на интеграцията. Има въпроси свързани с, с раздаване на жилища, особено на социални жилища за младсинствата, но това са проблеми, които се решават и не са препятствия. От тук нататък какво правим? Аз съм в контакт с унгарското председателство на съвета, с външния министр Мартони, е, разговарях с него наскоро. Имаме много голям интерес е, да се сключат а, и да приключат по-скоро преговорите през първото полугодие на следващата година, още по време на унгарското председателство. Най-вероятно парламентът няма обаче да може да даде своята подкрепа още по време на унгарското председателство. Максимален, възможно най-кратък срок е юли следващата година, но и това ще е трудно. Ще се опитаме, без да бъдем а, небрежни, а, при, да прибързваме, така да организираме нещата, че колкото се може по-рано да дадем своята подкрепа, така че процесът на ратификация да може да започне и в оптималния случай първи, е, от 1 януари 2013 година Харватия да влезе в Съюза. Така че Харватия да може да участва пълноценно, пълноправно и включително и в е, е изборите за Европейски парламент през 2014 година. Важно е това, което се случва между правителствата и на Словения и Харватия. Като цяло в Словения да възникне положителен климат и настроение за присъединяването на Харватия. Има още някои неща, които трябва да се направят това отношение. Аз съм в разговор с харватското правителство и съм убеден, че тази задача ще бъде изпълнена по един добър и пълен начин. Благодаря, колега Свобода. Господин Поселт. Господин председател, мога само да се съглася с устното изказване на господин Свобода и като докладчик в сянка на НП мога да направя това. Въпреки, че има някои детайли по отношение на които трябва да се разберем, особено що се отнася до формулировката на точки 6 и 11, които бяха споменати от колегата Свобода. Става дума за корупцията и става дума за сътрудничеството с, с наказателния трибунал. Мисля, че тук трябва да намерим подходящия баланс, да упражняваме критика, където тя е обоснована. Също времено обаче от друга страна ясно да констатираме, че в Харватия бяха извършени сериозни стъпки напред и правителството а, наистина полага огромни усилия, за да работи по проблемните полета. Това е част от добрата педагогика и дидактика, ние да подчертаваме положителните страни. Искам връзка с казаното от колегата Свобода да се спра на някои моменти. Първо, унгарското председателство на съвета. Ние имаме декларации както от комисията, така и от унгарското председателство на съвета, че те ще или искат да приключат преговорите още по време на унгарското председателство. Ние като парламент следва да подкрепяме това, да го вземем под внимание, положително да съпровождаме този процес, след като тези две институции сами са си поставили тази цел. Аз мисля, че нашата подкрепа, ако е възможно, трябва да бъде дадена още през юли месец идната година. И това би бил един важен сигнал към процеса на ратификация в отделните държави, така че ние да действаме без забава и да приканим и останалите да действат без никакво забавене. Що се отнася до процеса на ратификация, т.е. приключване на преговорите през първото полугодие, по възможност през юли подкрепа от парламента и след това начало на процеса на ратификация, Та що се отнася до този процес на ратификация, съвсем ясно искам да кажа, че трябва да се погрижим за това в този процес да не се допускат необективни елементи, които евентуално да блокират процеса. Ако изобщо допускаме някакви елементи, те трябва да бъдат единствено а, стимулиращи, ускоряващи този процес. Ще бъде важно да съпровождаме по един положителен и активен начин този процес. Приключвам вече с изказването си, но искам ясно да кажа, особено що се отнася до щекотливите теми, а именно сътрудничеството в областта на съдебната система, борба срещу корупцията и сътрудничество с наказателния трибунал в Хага. Харватия напредна много в последните месеци и това съвсем ясно трябва да го кажем. Колегата Вайгел за няколко минути. Уважаеми господин председател, Господин Свобода, както обикновено, е извършил една много положителна, много реалистична работа. По всички точки можем да подкрепим този доклад. Има някои неща, по които трябва да поговорим. Но като цяло докладът е много добър. Харватия трябва да бъде приета като член на Европейския съюз, след като са изпълнени условията, които са необходими. Разбира се, има някои открити въпроси, които трябва да бъдат разрешени от Харватия, включително от харватската общественост. Сега, ако трябва метафорично да се изразя, това е една магистрала, по която има дупки и те трябва да бъдат запушени. И затова не бива да създаваме една атмосфера, в която да казваме всичко вече е разрешено. Още повече, тъй като настроението в Харватия, което разбира се отразява и економическата криза, не е особено положително. Присъединяването към Европейския съюз се отхвърля от голяма част от хрватското население. Аз лично не съм притеснен. Били сме свидетели на подобен процес и в други страни и смятам, че Европейския парламент трябва да обърне особено внимание на това. Това, което е важно е в, при взаимоотношението на Харватия с страни съседки да има активна политика. Съгласен съм, когато се казва, че се отваря нова глава при взаимоотношенията на Харватия с Сърбия. Президента Тадич посети Вукова и по този начин изрази признание а, и си и призна всъщност престъпните деяния, извършени по време на президента Милошевич, Юсипович обяви, че съжалява за сръбските жертви по време на войната в Харватия. Мисля, че въпросът за свободата на печата и е, възможността за несмуща, за несмущаване дейността на журналистите в Харватия все още не е напълно разрешен. Е, третирането на малцинствата все още е въпрос, по който трябва да бъдат разрешени редица въпроси. Това касае и не само етнически малцинства, но и такива, е, които са малцинства по сексуална ориентация. Брантнер за две минути. Не се ползва микрофон. Искам да ви поздравя за проекта за резолюция. Смятам, че е отличен. Ние подкрепяме присъединяването на Харватия и е наша отговорност е, известната умора от е, разширяването на Европейския съюз от държавите членки да не се стига по отношение на Харватия, същите тези държави членки. Знаем, че те са постигнали част от желоните, но трябва да допълнят още доста, преди да се обяви дата за присъединяване. Както и вие заявихте, има важни реформи, които се случиха там. Господин Посъл също го спомена. Имаше и напредък в сферата на регионалното сътрудничество, според мен. Спомена се посещението в Вуковар според мен това е една отлична стъпка напред. Има конкретни стъпки за практическо регионално сътрудничество, например зелена енергия, енергетика, обществен транспорт. Смятаме, че там може да има регионално сътрудничество. Но, както и други казаха, има недостатъци все още, които би трябвало да призовем да се изпълнят. Като, например, безпристрастността на обществената администрация, тя трябва да бъде укрепена също така усилията в съдебната сфера. Смятаме, че има прекалено тесно сътрудничество между съда и управляващата партия. Трябва също така да се засили борбата срещу корупцията, също така градското планиране и управлението на ресурсите. За нас това са важни сфери. Борбата срещу дискриминацията бе спомената. Смятаме, че върви в добра посока, но може да бъде подсилена. И още нещо, което притеснява нашата група, е свързано с а, това, че в самата Хрватия има много слаба подкрепа за присъединяването към Европейския съюз. Вие го заявихте и аз смятам, че справо го заявявате. Не смятам, че това е някакъв недостатък на правителството за Загреб, но и ние, членовете на Европейския съюз, като че и не правим достатъчно, за да ангажираме гражданското общество. Така че и Европейската комисия и правителството на Хрватия трябва да засилят своите усилия, за да ангажират гражданското общество и неговите организации за да не бъде това чисто просто една кампания а, от рекламен вид, а една истинска кампания за пропагандиране на ценностите на Европейския съюз. Благодаря, казва председател, госпожа Копа за две минути. Адελфо Свобода για την απόλυτα ισορροπημένη έκθεση. Благодаря. Искам да поздравя господин Свобода. Смятам, че това е един балансиран доклад и той потвърждава желанието на Европейския парламент присъединяването на Харватия да бъде скорошно. Важно е да подкрепим този подход и също така трябва да кажем колко сме удовлетворени, че преговорите в крайна сметка стигнаха до а, окончателната си фаза. Искам обаче да кажа нещо, което според мен е изключително важно и то е свързано с помирителната процедура, както и за връщането на беженците в Харватия. Това е изключително важен въпрос. Той се споменава в проекто доклада. Но аз искам да спомена едно споразумение, което наскоро бе подписано между представителите на Сърбия и представителите на Харватия, свързан с беженците. От това споразумение излязаха много важни послания и затова трябва да подкрепим този процес. Харватия трябва да направи така, че и сърбите да могат да се върнат в а, нея. Освен това, онези, които биха искали да се върнат, а, те трябва да имат необходимата възможност да го направят. Това е последният доклад за напредъка на Харватия. Съвсем наскоро харватски колеги ще се присъединят към нас, колега. Благодаря, госпожо Капа, господин Конък. Благодаря. Танък, извинете. И аз искам да поздравя господин Танък от името на групата на ЕКАРЕ. Ние подкрепя, подкрепяме разширяването към Западните Балкани. Харватия е на много напреднал етап на предприсъединителни преговори, но както бе споменато и от други колеги, е, сред нас има консенсус по този въпрос. Върховенството на закона би трябва да върви ръка в ръка с борбата с корупция и да бъде максимален, извинете, оптимален приоритет на страната, дори на най-високо ниво. При предходни вълни от разширяване този въпрос не беше достатъчно добре решен и не трябва да правим същата грешка, защото трябва да убедим и европейската общественост, че разширяването е нещо положително. Радвам се, че господин президента Тадиш беше в Вуковар и че разрешиха спора с Словения около границата, защото това беше една заплаха към присъединяването на Харватия в Европейския съюз. Също приветствам техния подход сега към мълцинствата, особено сръбското мълцинство тъй като тя е следващата страна, която ще се присъедини. Ако пък стане някакво чудо, може би Исландия може да се присъедини. Но, така ли, че Харватия и Исландия са единствените два кандидата, които, за които има вероятно следващото 18 месеца да се присъединят. Така ли, че обаче трябва като политици да обясним на обществеността, защо това е нещо положително. И в този случай, в моята страна, да речем, имаше едно обществено движение, което доведе до големи брожения, до издигане на преден план на евроскептични партии по отношение на разширяването. Така че се надявам това да не се повтори. И по друга страна не смятам, че по някакъв начин в Обединеното кралство Харватия представлява голям а, риск за намаляване броя на работните места. Благодаря, казва председателя. Сега давам две минути на господин Ганжан. Благодаря, господин председателю. Държан, извинете. Искам да поздравя господин Свобода за отличния му доклад. Страните от Западните Балкани като че ли си задават въпроси, имат ли бъдеще в Европейския съюз, защото ние вече 10 години им обещаваме едно такова бъдеще. Така че си мисля, че е хубаво да цитираме такива успешни примери като Харватия, тъй като нямаме много успешни примери. Така че смятам, че трябва да се забърза процеса за присъединяване на Харватия, защото това е едно положително послание към целия регион. И това разширяване ще даде възможност и на други страни да го използват като пример. Мнозина от вас преди това заявиха, че то също има своето въздействие върху Сърбия, помиряването между Сърбия и Харватия трябва да стане факт, не само заради реномето но виждаме посещението на Тадич в Вуковар, има голям напредък по най-различни въпроси, бежанците, изчезналите лица, недвижимо имущество, имуществени права. Всичко това върви напред, т.е. има напредък, има отлично политическо ръководство на страната. Господин Шипович и господин Тадич се надявам да работят по същия начин и това да се разпространява из цялото общество. Искам да кажа нещо за това, че хората в Харватия нямат голям интерес към присъединяването си. Нещата не са необратими и това се е виждало и на други места. Както казаха колегите, трябва да видим какви послания изпращаме към гражданското общество в Харватия. Понякога, като че ли при отваряне на определени глави, Имаме огромни изисквания към Харватия и подхождаме небалансирано. Съответно, общественото мнение реагира отрицателно на всичко това. Трябва да образоваме малко повече хората, защото това върви ръка в ръка с евентуалното присъединяване на страната. Благодаря, казва председателя, благодаря на председателя на комиси... подкомисията за отбрана. Господин Качин за две минути. Благодаря, господин председателю. Харватия е много важен играч на западни в Западните Балкани. В случая не говорим само за разширяването на Европейския съюз. Говорим за ролята на тази страна, що се отнася до това тя да гарантира стабилност и добросъседски отношения в региона. Поради тази причина искам на първо място да поздравя докладчика за балансирания доклад. В същото време бих казал, че можем да подкрепим още повече Харватия, за да може тя да приключи процеса на преговорите в максимално кратки срокове. През юни до година ще се отблежат 20 години от независимостта на Харватия. Тя бе обявена заедно с независимостта на Словения. Това беше много важен превратен момент след половин, годин, половин година след това пък ще отбележим 20 години от международното признаване на страната. В Хрватия има политически консенсус между опозицията и правителството по този въпрос. Поради тази причина мисля, че трябва да използваме тези важни дати, за да завършим процеса на присъединяване. Докладът също така говори за определяне на границите, демаркация на границите, пише. Не мисля, че трябва да се използва думата демаркиране. А, не мисля, че е възможно в Западните Балкани да се постигне нищо без политически инвестиции в добросъседските отношения. На 29 ноември Словения и Харватия обмениха ноти за споразумение за арбитраж. Така че техническото решение сега ще бъде възможно. Преди не беше възможно. Така че такъв тип политически усилия са необходими и в двустранните отношения с а, други държави от Западните Балкани. И накрая да ви предупредя. Предполагам, че всички словенски депутати в Европейския парламент ще подкрепят вашия доклад. Преди година бяхме разделени. Е, само половината от нас подкрепяха вашите доклади за напредъка, докато другите по политически причини бяха против. Е, смятам, че сега има консенсус сред нас, което пък доказва, че този доклад е много висококачествен. Благодаря, казва председател господин Петерле за две минути. Председник, е, е, се честиткам Благодаря, господин председателю. Добро поручило, кига... Искам да поздравя също така колегата Свобода за отличния доклад, който ще поздравя. Искам да поздравя и Харватия за напредъка в, в преговорите. Напълно съм убеден, че Харватия разполага с необходимия потенциал да укрепи и по-нататък динамиката на този процес на преговори. Споменахте също така и въпроса свързан с границите и споровете около него. И слушах един от колегите и трябва да кажа, че Словения и Харватия не са стигнали до крайно решение по граничния въпрос. Чисто и просто те решиха как точно да се стигне до това крайно решение. Сега кога ще се случи това, не е ясно. Ето защо искам да подкрепя онази, които казват, че при арбитражното споразумение могат да използват а, двустранната си дейност, за да укрепят взаимното доверие помежду си което би трябвало да бъде укрепено. Защото Словения беше много разделена по този въпрос. Това трябва да се каже. Управляващата коалиция спечели референдума наистина с много малко мнозинство. Така че не сме убедени всъщност какво ще се случи накрая. Заради това правителствата не трябва да разчитат да се привнесе някакво решение отвън. Не, по силата на споразумението заедно трябва да постигнат един окончателен резултат, който да бъде в европейски дух, който да укрепва взаимните отношения помежду им и политиката. Благодаря. La parola all'onorevole Pack per due minuti. Ich möchte gerne auch meinem Kollegen Svoboda meinen Glückwunsch. Колегата пак. Поздравявам колегата Свобода. С повечето съм съгласна. Опитът ни показва с Румъния и България, че точно по въпросите на корупцията трябва да сме много по-строги. нещо, което правим спрямо Харватия. Затова смятам, че член 6 и 7 и 8 можем малко да променим за да подчертаем, че правителството работи по този проблем много повече от всяко друго правителство в региона. Словенските колеги констатират, констатират че преди е, известно време и двете страни са обявили своята независимост. Една от страните е член и би било хубаво, ако тази страна наистина с голяма радост е, очаква влизането на Харватия в Европейския съюз. Сега, факт е, че има известна враждебност в Харватия сред населението по отношение на присъединяване, но това е факт в много страни. Две са причините за това. Първо, много дълъг, дълъг е, спор с Словения и на второ място във връзка с неприятностите, проистекли от сътрудничеството между Харватия и Международния наказателен трибунал в Хага. Така че трябва да се даде възможност да се включат съответните действащи лица в търсенето на документите, за които и аз не знам има ли ги още, няма ли ги, съществували ли са. Във всеки случай трябва да признаем, че пътят на Харватия към Европейския съюз е правилен. Но и ние трябва да полагаме повече усилия, не чрез пропаганда, подавайки а, ръка за помощ, бидейки дружелюбни към хората, които работят там, много усилено и извършвайки, извършващи реформи, които са много трудно поносими за гражданите. Така че се надявам през а, следващата година наистина да приключи този процес и се надявам от есента на следващата година вече да имаме, надявам се, харватски наблюдател в Европейския парламент. Благодаря още веднъж много. Благодаря, госпожо Пак. Благодаря, господин председател. Подкрепям принципа за присъединяване на Харватия. Трябва да продължим да ги насърчаваме. Надяваме се да бъдат наши бъдещите партньори. Зная, че трябва да се свърши още много работа, както беше казано, но вече е приключен пълния блокаж и се радвам на това, което казаха колегите от Словения по въпроса за господин Свобода. В Комисията по права на човека аз съм работя особено силно по въпроса да бъдат преследвани военните престъпления в националните съдържа в Харватия. Девет и 13, двете точки от проекта за резолюция, отразяват също и въпроса, свързан с беженците. Приветствам изготвения доклад. Господин Ланге, две минути. Благодаря, господин председателю. Искам да ви информирам, че Европейската комисия излезе с доклад за постигнение на предък от Фарвания в началото на ноември. Оценката като цяло е положителна. Изводът е, че преговорите за присъединяване са достигнали своята финална фаза. В този контекст можем да кажем, че Споделяме и мнението на господин Свобода, отразено в доклада му. Сега няколко думи за постигнатия напредък в преговорите. Имаме все още 10 глави от общо 35, които трябва да бъдат отворени. Те са дори още по-сложни глави. Бяха направени няколко коментара и за състоянието на съдебната система, борбата с корупцията, сътрудничество с Международния наказателен съд и прочее. Комисията се въздържа от посочването на дата за приключване на преговорите. Казах, че те сме достигнали до последната права, но все още нямаме дата по 23 глава за съдебните права, правата и човешките права, ние трябва да направим допълнителна оценка на напредъка, постигнат от Харватия по тези въпроси през месец март. Вероятно тогава ще имаме по-голяма яснота колко бързо могат да приключат преговорите. И на последно място Европейската комисия ще продължи да използва всичките си възможности за подкрепа на Харватия, както е посочено и в обща бележка тук, за да може Харватия да отговори на оставащите критерии. Разбира се, ние не можем да свършим нещата вместо Харватия. Те трябва да извършат всичко, което е необходимо, за да изпълнят тези изисквания. Благодаря, доктор Ланге. И сега ще дам думата на докладчика за заключение. Благодаря, господин председател. Много ще съм кратък. Благодаря за коментарите, за широката подкрепа, за положителния сигнал към Харватия. Що се отнася до отделните точки, които бяха споменати, като точка 6, 8 и така нататък, Можем да започнем примерно с положителния елемент, да подчертаем правителството какво прави и след това да обърнем внимание на неразрешените проблеми. Сигурен съм, че с, в разговор с колегите ще намерим консенсусно решение и ще бъде необходимо така, да изпратим един ясен сигнал, естествено положителен, но и да се подчертаят неразрешените въпроси, за да помогнем на Харватия наистина бързо да ги разреши. Така че, доколкото ние като парламент можем да действаме, ние ще действаме бързо, но и Харватия трябва да направи решаващите последни стъпки. Благодаря. Председателят, да, много ви благодаря. Господин Свобода, две съобщения. Заседанието днес продължи по-дълго. Внасенето на изменения на 4, е, до 14 декември, 12 часа. На 25 и 26 януари ще се проведе дискусията. Гласуването в пленарна зала ще бъде през февруари. 15 часа продължаваме с изслушване на заместник премиера на Белгия за стратегията за разширяване на Европейския съюз през 2010. До тогава.